Ja, bonjour. Guten Nachmittag. Ich darf alle... Здравейте, добре дошли на всички членове на комитет, Комисията по бюджетен контрол. Това е първото ни заседание след лятната вакансия. Лятната вакансия вече всички сме я забравили, впрочем, защото имахме доста сериозно пленарно заседание преди да навлезем в дневния ред. Нека да ви представя за наместник генералния директор на главна дирекция бюджет в комисията господин Манфред Краф. Той за първи път е сред нас и с нетърпение очакваме по-нататъчната работа с него. Господин Граф е наследник на господин Таверн. Ако желаете, преди да започнем с дневния ред, мога да ви дам за кратко думата. Добре е дошъл, господин Крафт. Едно от копчетата трябва да проработи. Благодаря много, господин председател. Благодаря, че ме приветствате в тази комисия. А, днес е първият ми работен ден на новата ми позиция в Европейската комисия, така че а, нямам възможност да се изкажа пространно и подробно, но а, ще кажа, че ще направя всичко възможно от тук нататък да подкрепям а, тази парламентарна комисия в нейната изключително важна задача да контролира приложението на европейския бюджет. Благодаря. Thank you very much, uh, for this благодаря много за уводните думи. Уверявам ви от името на нашата комисия, че ви приветстваме тук, защото действително от, нас, от наш интерес да работим в тясно сътрудничество с вас, както и с комисията по бюджета, за да се контролира правилното използване на средствата на европейските данакоплаци. Е, Нека да ви припомня, че в дневния ред имаме предвидено гласуване по становище на госпожа Холмайер – чувам от членовете, че не е имало нито списък за гласуване, нито намерение за обсъждане, понеже са станали някои грешки. Попитах секретарията дали можем да отложим гласуването. Доколкото знам, Комисията по селско стопанство ще гласува преди нас. И ако искаме мнението ни да се вземе предвид, трябва да гласуваме най-късно утре. Правилно ли съм проверил? Желая ли някой думата по становището на госпожа Холмайер? В някои други групи имало ли е проблеми? Можем ли да гласуваме утре по него? Колеги Скилакакис. Well, uh, to, to to Господин Скилакакис, искам да добавя само, че ако uh, това е възможно, би било добре да се отложи гласуването, за да може да обсъдим списъка за гласуване и да сме сигурни, че сме се договорили по всичко. Но за тази цел трябва да знаем кога ще се гласува в Комисията по селско стопанство. Господин Воган, да, мисля, че нещата са ясни. Ако е възможно да се отложи, добре. Но ако има каквото и да било съмнение, е, ако има какъвто и да било риск, нашето становище да не бъде прието от Агри, е, трябва да гласуваме утре. Добре, в такъв случай, като председател, предлагам да проверим дали е възможно да се направи отлагане. Ако това е възможно, ще отложим. Ако не, ще гласуваме утре. Става ли така? Е, В такъв случай да ви съобщя какъв е езиковия режим. Също така ще ви кажа, че се предава заседанието по интернет. То е открито. След което да пристъпим към дневния ред. Първо одобрение на протокола на заседанието от 18 и 19 юни 2012 и 9 и 10 юли 2012 година. Имате ли бележки по протоколите? Очевидно не. Можем да констатираме, че те са одобрени и преминаваме към гласуването. В дневния ни ред имаме гласуване на специален доклад номер 3 от 2012 година освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за структурните фондове. Докладчик е колегата Гайер. Wir müssen elektronisch abstimmen. Ich schlage vor, dass Трябва да гласуваме електронно. Нека да направим кратко пробно гласуване, начало на пробното гласуване. Гласуваха ли всички? Obviously not. Einer fehlt noch, one is missing. Един глас липсва. Закривам пробното гласуване. Имаме 21 присъстващи, но 20 подадени гласа. Нещо не е наред. Така, стана ясно откъде идва грешката. И можем да започнем с гласуването. Изменение номер едно. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 2. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 3. Кой е за? против, въздържали се, отхвърля се. Изменение, извинете, сега проверяваме електронно, изменение номер 3. Край на гласуването. Отхвърля се с 11 гласа против на 10 за. Изменение номер 4. Кой е за? Против? Въздържали се? Нека да проверим изменение номер 4. Гласувайте сега. Край на гласуването. Приема се. Изменение номер 5. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение номер 6. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се изменение номер 7 с устно изменение от докладчика. Искате ли да го четете или е ясно за всички? И Ясно е. Кой е за това предложение за изменение? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Изменение номер 8. Да, против, въздържали се, приема се. Двето изменение за, против, въздържали се, приема се. Десето за, против, въздържали се, приема се. Единайсто за, против, въздържали се, приема се. Дванайсто за, против, въздържали се, приема се. Тринайсто изменение за, против, Нека да направим електронна проверка. Моля, гласувайте. Everybody voted. Check is closed. It is taken. Гласуваха ли всички? Приема се 14 изменение за против. Въздържали се. Приема се 15 за против. Въздържали се. Приема се. 16 изменение за против, въздържали се, приема се. 17 за, против, въздържали се, приема се. 18 против, въздържали се, приема се. 19 против, въздържали се, приема се по цялото проекто становище с приятите изменения. Моля гласувайте електронно. Заповядайте. Everybody voted. Vote is closed. Yeah, it is passed by 20... Край на гласуването. Приема се с 21 гласа за, 1 глас против. Поздравления за докладчика. Преминаваме към следващия доклад, а именно... Иванова. доклада на Илияна Иванова. Проекто становище с предложение за регламент на Европейски парламент и съвета за финансирането и така нататък. Второ изменение за. Искате да кажете нещо? Заповядайте. Благодаря, господин председател. Госпожа Холмар ме помоли да от... Става въпрос за 38 60-то, 64-то, 23-то, 65-то, 24-то, 69-то и 70-то изменение. Искам а, да оттегля от името на госпожа Холмайер тези а, предложения за промени. Е, Благодаря, колега Рубик за това вмятане, за оттеглянето на тези изменения. Важно е преди да пристъпим към гласуването да бъде ясно за какво точно ще се гласува. Сега започваме с изменение номер 2 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение номер 1, кой е за, против, въздържали се, глас, приема се. 29 и 30 отпадат. Изменение номер 4. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение номер 31. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 5 е оттеглено. Изменение 33 с едно устно изменение, устно допълнение. Кой е за? Против? Въздържали се? приема се. 32 отпада, 28 е оттеглено, 34 е оттеглено, 6 и 3 са оттеглени. Гласуваме изменение 35. Кой е за? Против? Въздържали се? Не е ясно. Нека да гласуваме електронно. Изменение номер 35. Гласувайте сега. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се с пълно мнозинство. Значи някои от вас са били малко по-бавни, отколкото трябва. Изменение 36. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 37 за. Против? Въздържали се? Приема се. 38 е оттеглено. 20 също оттеглено. 39. Имаме разделно гласуване. Кой е за първата част? Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. Кой е за? Против. Въздържали се. Тук трябва да проверим електронно втората част от изменение 39. Всички ли са гласували? Край на гласуването. Има равен брой гласове, но се отхвърля. Изменение номер 40 е оттеглено. Всъщност, не, извинявайте, гласуваме изменение номер 40. Кой е за изменение номер 40? Против? Въздържали се? Нека да проверим електронно. Измени номер 40. Гласувайте сега. Край на гласуването. Приема се. Сега изменение номер 41. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 42. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 7 е оттеглено. 43. Кой е за? Против? Въздържа ли се? Приема се. Изменение 44. Тук има устно допълнение. Кой е за така направеното изменение? Да, против? Кой, е, кой се въздържа? Приема се. Изменение 45. За? Против? Въздържа ли се? Нека да проверим електронно. Изменение 45. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. И при равен брой гласове се отхвърля. Изменение 46. Кой е за? Против? Въздържали се. Нека да проверим електронно изменение 46. Начало на гласуването. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. 47 отпада, 8 е оттеглено и продължаваме с изменение 48. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 9 е оттеглено, 49. Изменение 49 за, против, въздържали се, приема се. Изменение номер 50. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение номер 10. Да? За? Против? Не е ясно. Нека да проверим електронно. Изменение номер 10. Гласувайте сега. Гласуваха ли всички? Затварям гласуването. 22 гласа за, доста по-ясно, отколкото можех да видя от моето място. Продължаваме с изменение номер 51. Да видим дали е оттеглено. Това изменение от... остава с устното изменение, което сте получили. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 58 отпада. На 58 гласуваме сега. Кой е за? Против? Въздържали се? Нека да проверим електронно. Изменение номер 58. Край на гласуването. Приема се. Стигаме до изменени 52. За, против, въздържали се, приема се. 11 е оттеглено. Гласуваме номер 12. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 53. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 54. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 13 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 1, кой е за, против, въздържали се. Не е ясно, нека да проверим електронно. Изменение номер 1. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Сега гласуваме изменение 55. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 56. За? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 57. За? Против? Въздържали се? Не е ясно. Гласуваме електронно. Изменение 57. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 59. Кой е за? Изменение 59. Против? Въздържали се? Отхвърля се. 60 е оттеглено. 60 и първо изменение гласуваме за, против, въздържали се, отхвърля се. 62 за, кой е за? Против? Въздържали се? Нека да проверим електронно. Край на гласуването. Приема се с малка преднина. Следващото изменение отпада. 63 отпада. Продължаваме с 64, което е отеглено. 23 пада, 65 е оттеглено, 24 също. Сега гласуваме изменение 15 с устно изменение от докладчик. Кой е за? Изменение номер 15. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 16 с устно допълнение от докладчика. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 66 Господин председател, бих искала да помоля колегите да приемат една, едно малко уточнение в 99-ти член, не 2. Там трябва да се чете с изключени ситуации, е, очертани в е, по точка 2, в случай на не спазване поради небрежност, процента намаление трябва да бъде най-малко 1% и до 5% и в случай на повторение на неспазването поне 10%. Имате ли някак... Има ли някой, който е против на това, за това прецизиране на текста? Ако не, нека да гласуваме с това предложение, предложението за изменение, с устното предложение на докладчика. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Нека да проверим. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. С един глас повече. За. <laughs> Ja, es ist manchmal nicht ganz einfach. Понякога не е много лесно да се разбере какъв е резултата и затова трябва да се гласува допълнително електронно. Сега следващото изменение е оттеглено. 67 гласуваме сега. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се единодушно. Изменение 18 е оттеглено. 68. Гласуваме сега кой е за. Против. Въздържали се. Приема се. 69 е оттеглено. 70 е оттеглено. 71. Гласуваме сега. А, сега гласуваме изменение номер 71. За. Против въздържали се. Не беше ясно, нека да съм още веднъж. Кой е за? Нека да гласуваме направо електронно, за да бъде ясно. Гласувайте сега. Край на гласуването. Искам да помоля всички да вдигате ясно ръка, защото в противен случай няма да ви забележа. Продължаваме с изменение 72. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 26. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 19. Гласуваме на две части. Кой е за първата част? Против? Въздържали се? Приема се. Втора част. Кой е за? Против? Въздържали се? Тук трябва да проверим електронно втората част на изменение 19. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 21 с устно изменение. Трябва ли още веднъж да прочетем устното изменение или то е изпратено на членовете на комисията? Сега нека да гласуваме тогава с устното изменение. Кой е за? Изменение номер 21. Кой е против? Въздържали се? Значи се приема. Изменение 22. Кой е за? Против? Въздържали се? Нека да проверим електронно номер 22. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 27. Гласуваме сега. Има устно допълнение, устно изменение и сега гласуваме за първата част. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Кой е за втората част? Втората част оттегляме ли, е, господин Рубик? не е оттеглена. No, in Amendment 27, Mrs. Holmeyer wants to delete the... Госпожа Холмайер иска да бъде заличена средната част на текста на изменението. И това може да бъде направено само под формата на устно изменение. Deleted with an oral amendment. Yeah, okay. Заличаваме го с устно изменение. Hmm? Можем също така да оттеглим и устното изменение, в което не сме съгласни. Няма микрофон за оратора.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 Тоест първото изречение и последното изречение Тоест, да се стигне до и а, това трябва да се вземе предвид по подходящ начин, останалото се заличава и така. Отново. Предложението е да се заличи всичко в средата, в средата си, изключение на последното изречение. Ако сте съгласни, гласувайте за. Ако не, гласувайте против. Кой е за? Против? Въздържали се? Нека да направим електронна проверка. Край на гласуването. Приема се. Тайл, third part. Трета част. Кой е за? Третата част. Нека да посочи кой е, кой е против. Моля ви за по-голямо участие. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. С това пристъпваме към гласуването на целия документ. Ще го направим електронно. Гласувайте сега върху целия документ. Край на гласуването. И документът се приема с 20 гласа за, също два против. Поздравление на докладчицата. С това минаваме към следващата част от гласуването. Das ist... Това е становището на Тамаш Дойч. Изменение 18. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 19. За? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 20. За? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 21. За? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 22. За? Против?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 Изменение 5 отпада. Изменение 23 също отпада. 6 е оттеглено. 7. Изменение 7. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 8. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се, но нека да проверим начало на електронно гласуване за 8. Wer ist, äh, es ist geschlossen. Край на гласуването. С малък резултат, но отхвърлено. 25 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 9. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се, но нека да проверим. Електронно гласуване за 9. Край на електронното гласуване. Отхвърля се. 26. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 10. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 27 отпада. 28 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 29 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 30 за. Против. Въздържали се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 Сега гласуваме окончателно така изменения текст на становището. Крайното гласуване е електронно. Начало на гласуването. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Честито на докладчика. Благодаря, с което приключихме гласуванията за днес и можем да преминем по същество към дневния ред. Ja. Wir kommen damit zum nächsten Tagesordnungspunkt. Das ist der Tag. Минаваме към седма точка от дневния ред. Това е междинен доклад за целите на получаване на положителен резултат по време на процедурата по одобряване на многогодишната финансова рамка. Т.е. това е целите, към които се стремим. Докладчик е Ян Мулдер. Тук искам да информирам комисията, че тази сутрин Имах възможност да се видя с председателят на Европейския съвет, господин Ван Ромпой, и да разговарям с него по въпроси на ефективността на използване на средствата на Европейския съюз. Разбира се, че застъпих интересите на нашата комисия. Става въпрос за освобождаването от отговорност на съвета. Просто се възползвах от случая да представя позицията на нашата комисия, именно, че трябва да се направи нещо по въпроса, т.е. и съвета да подложи на процедура по освобождаване от отговорност. Обърна внимание, че ние като комисия по бюджетен контрол смятаме, че особено при споделеното управление на средствата е необходимо да има по-добра ефективност на влаганите бюджетни средства. От името на комисията казах това, което сме решавали тук неведнъж, да има годишни справки и въобще казах всичко, което сме решавали тук. Трябва да ви кажа, че атмосферата на разговора беше много конструктивна. И сега вече давам думата на нашия докладчик, колегата Ян Мулдер. Заповядай. Благодаря, господин председател. Нямам много да добавя към казаното от вас. Господин Калфин също е тук. Както знаете, на този етап нямаме конкретни резултати и за това няма как да обсъждаме нещата, няма какво да обсъждаме. Все пак се говори за факта, че 80%, че и повече, зависят от държавите членки, така че е много важно в финансовия регламент да се гарантира определени отчети да са публични и а, да имаме гаранция, че годишните обобщения, свързани с съответния финансов период, трябва, а, ще се предоставят на депутатите от Европейския парламент. А, с, наистина е безумно това, че нямаме достъп до такива а, документи. Е, бе ни казано, че ще се проучи въпроса. И за нашата комисия винаги е било много важно, е, особено важно последното нещо, на което ще наблегна някои в държавите членки да поеме политическа отговорност. В финансовия регламент е заявено, че държавите членки могат да направят това. Ние настояваме е, пред комисията държавите членки, когато подават декларации за съответствие, да я подкрепят с политически гаранции. И там, където тези декларации са доказано верни, да се отнасиме с по-малко строгост към съответната държава членка, отколкото към а, държави членки, където има сериозни нарушения. Става дума за един специален подход, в който да се комбинират наказания и насърчителни мерки. Благодаря. Ja, vielen Dank. Ich darf an der Stelle... Благодаря. Тук искам да ви обърна внимание, че днес присъстват и са докладчиците от комисията по бюджета, господин Ивайло Калфин и ние работим в тясно сътрудничество с бюджетната комисия. За това искам да попитам дали са докладчикът иска да вземе думата. Заповядайте. Благодаря много, господин председател. Мога само да изразя подкрепата си за казаното от господин Мулдер за позицията на Комисията по бюджетен контрол. Да, действително сега е правилният момент да обсъдим темата. Защо? Нека да ви кажа накратко къде се намираме и как върви процедурата. Ще има извънреден Европейски съвет на 22 ноември и на него ще се обсъди многогодишната финансова рамка. И съгласно сигналите, които получаваме, можем да се надяваме, че ще се ускори действително приемането на целия пакет и на правната рамка за многогодишната финансова рамка и на между институционното споразумение. Господин Модер направи важни предложения за това споразумение, включително свързани с гъвкавост, с политическа отговорност и националните декларации за съответствие, също така и с третирането на приходите, така че сега е момента да се започнат сериозните задълбочени преговори по междуинституционното споразумение и да вземем всички тези предложения предвид и да ги включим в предложението на парламента. И, а, е, от, а, е, и в бюджетната комисия тези предложения ще са добре дошли. Благодаря ви много, колега Калфин. Има ли други желаящи да вземат думата? И явно няма други желаящи да се изкажат. С това можем да приключим обсъждането на този въпрос. Можете да подавате изменения до 21 септември в 12 часа на обяд. С това пристъпваме към важната тема борба с черния пазар, с нелегалната търговия на тютюневи изделия. И тук искам да попитам първо дали докладчикът иска да вземе думата или да дадем думата на представителя на Световната здравна организация или на представителите на ОЛАФ. Сега искам да дам думата на а, госпожа Хофман. Тя представлява а, ОЛАФ, Европейската служба за борба с измамите. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин председател. Позволете да се представя накратко в новата си функция в средата на юли ме а, назначиха за директор по определена политиката на ОЛАФ. Преди това отговарях за връзките с парламента, включително и с вашата комисия. И за това знам колко голям интерес и каква ангажираност проявяват членовете на вашата комисия към борбата с измамите и нелегалната търговия. За това много се радвам, че и в новата си функция ще продължим доброто сътрудничество, което е имало и до сега между нас. Е, е, Позволете ми сега да премина на английски. Искам да кажа, че съм много доволна че включвате протокола FCTC. Става дума за протокола за елиминиране на легалната търговия с тютюнови продукти, свързана с Конвенцията за контрола на тютюновите продукти на Световната здравна организация. Радвам се, че включихте тази точка в дневния ред за днес. Преговорите са доста напреднали и от гледна точка на Олаф е добре да ви дадем по- е, подробна представа за това как вървят преговорите. Ние водим преговорите от страна на комисията, защото е, Олаф бе е, водещата институция, участвала в преговорите. Из... Приготвили сме презентация на PowerPoint, която ще бъде направена от господин Остин Роуен, който се занимавал с разследване на елегантна търговия е, е, е, с тютюнови продукти 18 години и участва и през юни тази година бе назначен за съветник към Олаф, така че той много добре познава и темата, и преговорите, защото участва в тях още от самото начало, познава протокола и представлява комисията и Европейския съюз в преговорите по пете в пете заседания, на които се проведоха тези междуинституционални преговори. Ако нямате нищо против, Остин ще дойде а, отпред на трибуната, за да направи презентацията. Става ли? Надявам се, че нямате нищо против. Благодаря за тези уводни думи. Мисля, че стана ясно. Но позволете ми от името на комисията и от мен лично да ви поздравя за а, вашия нов пост на, в а, Европейската служба за борба с изнамите ОФ. Okay. Jetzt warten wir nur noch, bis die Technik funktioniert. Само да изчакаме, докато приготвим техниката и може да продължаваме. Okay. Mm-hmm. Mr. Rum, the floor is yours. Thank you. Welcome here on this panel. Thank you very much. Благодаря ви много. Добър ден на всички. Съвсем накратко ще ви представя рамковата конвенция за контрол на титуновите продукти, как възникна тя. Ще говори за протокола за елиминирането на нелегалната търговия с титунови продукти. Протокола към рамковата конвенция известна под акронима FCTC, е всъщност първият подобен международен договор и преговорите, извинете, започнаха през 1999 година, приключиха през 2003 и протоколът влезе в сила през 2005 година, на 27 февруари. Това е един от договорите, които са получили най-силна подкрепа в историята на ООН. Както ви казах, целта е да се занимаваме и с предлагането, и с търсенето. И преговорите започнаха от 1999 година, свършиха през 2003. Всички държави членки на Европейския съюз са ратифицирали конвенцията, включително и Европейската комисия, която също е страна по нея. Okay, I'll soon have the hang of it. Um, article 15. Член 15 на рамковата конвенция се занимава с нелегалната търговия с тютюнови продукти. Можете да попитате защо има член по нелегална търговия в договор, свързан с здравеопазването. Ами причината е, че да, е, властите, които се занимават с здравеопазване, са изключително безпокоени, че по този начин е, могат да бъдат е, да стигнат тютюнови продукти до непълнолетни и може да има и големи измами с съдържанието на продуктите, е, и, с етикетирането, да не говорим, че е, може да се е, стигне до твърде ефтина верига на доставки, която противоречи на ценовите политики. От страна на комисията, преговарящ бе генерална дирекция Санко, водеща бе генерална дирекция Санко, като преговорите се проведоха от Олаф. Управлението по рамковата конвенция се извършва от договора, извинете, от конференцията на страните по конвенцията. Първата такава конференция, КОП-1, бе през 2006 година и се създаде експертна група по нелегалната търговия. Защо? Защото въпреки, че в 15 член се занимава конвенцията с а, нелегална търговия, а, този член е твърде слаб, а, твърде меко са формулирани неговите изисквания. И за това а, се взе решение, че е необходим допълнителен протокол. И така, през 2006 година КОП-1 създаде експертна група с експерти от 6 региона на Световната здравна организация. Аз председателствах тази група и ам, заместних. Председател бе един от добрите ми колеги от конната полиция. През 2007 година на КОП-2, втората конференция на страните в Банкок, представихме проект на протокола. На КОП-2 взе решение да се премине към международен преговорен орган и той бе създаден през 2007 година. Първото му заседание се проведе в Женева и Иен Уолтън Джордж, моят бив шеф, който е директор в ОЛАФ, бе избран за председател на този орган. Много голяма привилегия за Европа и Европейската комисия. Няма да продължавам с подробностите по датите, но мога да кажа следното. Проведохме пет заседания на този преговорен орган и съвсем не ни беше лесно. Твърде големи бяха различията в позициите, особено по някои от по-чувствителните членове. Извън преговорния орган работеха и допълнителни работни групи, които значително помогнаха процесът да напредне. В резултат от петото заседание на преговорния орган вече през април тази година разполагахме с крайен вариант на текста. И най-важните членове тук са онези, които са свързани с варигата за доставки. Пети член изисква система за лицензиране или друг тип система за разрешителни, защото не би трябвало да е допустително без е, разрешително или лиценз е, търговци да могат да предоставят такива продукти. За нас това изглежда съвсем очевидно тук в Европейския съюз, но има страни в света, в които нещата не стоят точно по този начин. При нас има система за еквивалентно одобрение. Друг важен въпрос е свързан с е, проучването на историята на спазване на разпоредбите на съответните участници на пазара. На, в е, Швейцария, например, една голяма фирма продаваше цигари за 200 е, милиона американски долара годишно на друга фирма, която се състоеше от един, от един човек и едно бюро. Очевидно е, че а, а, тук има някаква измама и а, ставаше дума за огромна по обем куфърна търговия. Проследяване. Това е термин, който чуваме многократно и действително а, става дума за много важна тема. Важно е, когато се заловят цигари, да могат да бъдат проследени до онези, които са ги отклонили от системата. Много важно е да се знае коя е отклоняващата фирма. И така, проследяването трябва да бъде въведено в даден срок и производителите трябва да могат да са способни да проследят продукта от началото, от самото му производство до крайната точка на разпространение с цялата документация. И така, когато бъдат заловени цигари, да може да бъде установено от самия а, производител, той да може да даде информация за това къде а, са били произведени а, и откъде са минали тези продукти. Има и други важни мерки за сигурност, а именно мерки и разпоредби против изпирането на пари, и за докладването на подозрителните операции. Това е много важно. Да кажем, ако в Германия се прехвърлят пари към Финландия, тогава преводът трябва да бъде в евро. Това е много важно, за да не се използват данъчни обежища за да се замъглява пътя на парите. Така се избягва изпирането на пари. Продажбата по интернет. Е, доста сериозна този проблем. Има много нелегални продажби, но единственият начин, по който можем да наложим забрана е, е върху продажбата на дребно търга, големите сделки на едро не могат да бъдат забранени и също времено имаше големи противници на тази забрана от, в, преговаря, в, преговорния, в органа за преговорите, извинете, имаше и големи защитници. Много трудно стигнахме до някакъв крайен вариант. Най-важното е да има а, ефективен контрол, т.е. с всичките мерки, които вече изредих. А, няма как а, да се а, направи всичко това по интернет. Няма как да знаете в интернет дали вашият клиент, на когото предавате, продавате цигарите, е действително достоверно лице, дали е такъв, за какъвто се представя. Има и свободни е, зони. А, това са най-сложните въпроси. Ето да кажем а, самолетоносачите. Те са извън контролна, която и е да била митница. Оттам нататък е много трудно да се наложат ограничения. И в крайна сметка стигнахме до извода, че свободните зони ще бъдат подчинени на всички разпоредби на протокола. Разле... Разузнаването ни показва, например, че в Обединените арабски емирства има 17 производители, които съгласно този протокол трябва да спазват всичките му изисквания. Същевременно има друг важен проблем с свободните зони, а именно стоките, които напускат тези свободни зони, се описват като цигари, смесени с други стоки, но когато пристигнат в цената, извинете, в страната, където трябва да се доставят, там се декларират само другите продукти, т.е при излизането се казва, че част от контейнерите с цигари, други с тениски, при влизането в, в, в другата страна се казва, че влизат е, хиляда контейнера само с тениски. Много сериозен проблем и сега вече е забранено да се изнасят тютюнови продукти, смесени с други продукти от свободните зони. Тоест това вече става наказуемо престъпление. И през, вече е, сме напреднали значително в борбата срещу измамите само с тази мярка. Що се отнася до безмитните зони? А, имаше настояване напълно да се забрани продажбата в безмитните зони от едни от участниците в преговорите, другите, е, други пък е, бяха на напълно противоположното мнение, така че накрая стигнахме до е, компромиса безмитните зони да трябва да спазват всички разпоредби на протокола. Надяваме се, че така ще се разрешат основните проблеми там. В четвърта и пета част се оточняват а, елементи, свързани с криминализирането на конкретни деяния. Доста сложен е въпроса. Използвахме опита на трупан в договора на за борба срещу организираната престъпност в рамките на ООН. И така, както казах, най-важният елемент на този протокол е свързан с веригата на доставки. И тук искам да спомена два конкретни члена. Първо, по отношение на проследяването обясних, че е много важно да се разбере къде точно се отклоняват продуктите. Ето тук виждате една пратка, която е хваната в Испания преди няколко години. Както виждате, на пръв поглед изглежда, че това е един контейнер с туалетна хартия, който слиза на сушата от а, морски съд. Спрян е на пътя и при проверка се установява, че съдържат цигари. 8 контейнера цигари, 80 милиона цигари. Може би не се вижда съвсем добре, но може би все пак виждате, че има едни по-светли петна на картоните, а, на кашончетата. Всъщност там са били а, марките на производителите. Изпратихме ги на производителя в Северна Каролина. Каз, мож, можаха да ни кажат къде, как, кога и с каква машина и в рамките на 15 минути точно, дори в точно кой част, част на деня, са произведени тези цигари, но не можаха да ни, дори да ни кажат кой е първият клиент в веригата, на който те са продали. Така че а, с това стана невъзможно да се проследи веригата. След това пакетирането. Някои е, заинтересовани организации казват, че трябва да се спре на кашончетата, на мастербоксовете. Но се оказва, че е, цигари могат да се пренасят с обикновени кашони, а тук ви показвам и един е, доста забавен е, и оригинален начин да се е, опаковат е, цигари, виждате огромни количества цигари, които се залавят в този вид. И накрая, свободните зони. Споменах вече с какви проблеми се сблъскаме е, във връзка с свободни зони, като Сингапур, Обединените арабски емирства и Филипините, например – проблемът е, че там често има смесване на стоки. И ви обясних как предлагаме да се реши този въпрос. Това е един кораб дошъл от Филипините в Ирландия. Виждате, небе, небето е синьо, но а, повярвайте ми, наистина става дума за Ирландия. И а, се твърдеше, че на този кораб има зърнени храни за а, фураж. А, така изглежда и на пръв поглед, обаче митничарите започват проверката и лека по лека а, установяват, че в а, тези пакети има цигари. 120 милиона а, цигари, т.е. 42 милиона евро а, би била загубата за Европейския съюз само от тази една единствена пратка. Представете си каква голяма печалба прави този кораб, пътуващ от Филипините до Ирландия. И така, виждате тук смесица от продукти. А, разбира се, а, а, в свободната зона а, при изнасянето на продуктите всичко си е било вред, казано има цигари и а, фураж. Но не е било а, а, по никакъв начин упоменато в документите, че стоките в последствие се дегизират само като кораж. фураж. Следващата стъпка КОП-5 в Сол в Корея от 12 до 17 ноември 2012 година. Там ще се приеме, надяваме се, текста на протокола. От там нататък процедурните стъпки са следните. Приемане на протокола, след това внасяне на текста а, при генералния секретар на ООН и след това подписване. А, от там нататък протокола се подписва изключва, е, и одобрява от Европейския съюз въз основа на решение на съвета с е, одобрението на Европейския парламент, след това ратификация, одобрение и влизане в сила. И така, това става между, е, част от международния договор 90 дена след като 40-те инструмента за ратификация, одобрение, приемане и прочие са били внесени. И след това се е, провежда първото заседание на срещата на страните, е, е, нещо различно от конференцията на страните. И след като се ратифицира протокола, той ще стане един много силен инструмент за борба срещу нелегалната търговия с титанови продукти, от която ем, бюджетът, бюджетите на държавите членки на Европейския съюз губят приблизително 10 милиарда евро годишно. Благодаря много. Thank you very much, Mr. Rowan, for that very interesting overview on the state of... Благодаря много, много интересно представяне за състоянието на нещата в момента. Приветствам Оли Гретен, член на Европейската сметна палата и неговите колеги от Сметната палата. Много добре е това, че присъстват тук представители на Сметната палата. Това винаги подчертава доброто ни сътрудничество, така че сте добре дошъл. Благодаря, а сега давам думата на членовете на комисията за въпроси и коментари. Господин Гайер има думата. Нека първо да поздравя нашия докладчик за впечатляващите резултати, които, за които ни информира. Щетата, която се нанася, е огромна. Това са 10 милиарда данните, с които аз разполагам, а, сочат, че това означава 9 милиарда допълнителна загуба за националните бюджети на държавите членки и още 9 милиарда загуба за бюджета на Европейския съюз. Така че това, което ни казвате тук е не само оптимистична новина от гледна точка на борбата с престъпността, а и оптимистична новина от гледна точка на финансите с Ян Мулдер, е, например, в предходната точка от е, дневния ред е, стана дума за многогодишната финансова рамка и 1 милиард допълнителен приход за бюджета на Европейския съюз никак няма да е зле на фона на сегашните показатели в бюджета. Въпросът ми е следният. Митническите органи в държавите членки длъжни ли са да прилагат този протокол? А, и ако са длъжни, ще бъдат ли достатъчно бързо обучени да го прилагат? С други думи, администрацията в а, национален и европейски план ще бъде ли достатъчно бързо в състояние практически да прилага протокола? и а, е, какъв е техническият аспект? Показахте ни впечатляващи снимки, например тир пълен с нелегални цигари, а, е, кораб, в който цигарите са скрити в фуражи за птици. Сигурен съм, че зад всичките тези разкрития се крият много усилия на разследването а, националните следствени органи и въобще правоохранителни органи достатъчно добре оборудвани ли са, за да се занимават с това? Председателят, благодаря господин Байер, а, Гайер. Кой ще отговори на въпрос? Thank you. Um, the first point you mentioned was about the member states. Благодаря. Първото нещо, което споменахте, бе свързано с ратификацията. За ваша информация мога да кажа, че всички държави членки вече са ратифицирали рамковата конвенция за контрол на тютюновите продукти, но това отнема време. Чехия, доколкото си спомням, успя да го направи два тази година. През август тази година тя беше последната държава членка, която се включи, но тук във връзка с текста на протокола е много важно да се има предвид, че твърде голяма част от текста, изискванията и прочие вече е, е, на практика се прилагат в Европейския съюз. Ето, например, член 9, ако не се лъжа за номера, свързан с, е, за, свързан с а, е, воденето с отчетността. Е, това се прилага тук в Европейския съюз и се изисква и от митническите власти, и от а, данъчните власти, но има много страни по света, където това а, не се прави. 80% от продуктите, които се произвеждат в Европейския съюз, вече се проследяват. Разбира се, трябва да разгледаме последните изисквания на рамковата конвенция, но като цяло за държавите членки това не е проблем но най-голямата полза за нас ще дойде, когато останалите страни лека по лека започнат да прилагат тези разпоредби, защото най-големите количества нелегални цигари влизат в Европейския съюз отвън. Благодаря. Госпожа Иванова, заповядайте. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко, тъй като имаме още две, две точки в дневния ред. Ще говорим за програмата Херкулес. Не знам дали ще останете да изслушате обсъжданията, но искам да задам един кратък въпрос. За нас действително бе много полезно да чуем вашето изложение. Как, доколко ефективни според вас са мерките на Комисията за борба с подобни нелегални дейности? Програмата Херкулес работи добре. Ето, например, мога да спомена един елемент скенерите, които се използват. Те са доста скъпи. Един е, добър скенер струва близо 3 милиона евро и програмата Херкулес улеснява е, държавите членки, защото покрива 50% от това. не мога да си спомня подробностите. Сигурна съм, че колегата ми може да ви предостави повече информация за броя на скенерите, но със сигурност програмата е подпомогна много държави членки да си набавят скенери, които вече предоставят е, много добри резултати е, за залавен. И е, се стига до залавяне. Искате ли да се включите в дискусията? Мисля, че Херкулес 3 ще бъде важен елемент, който ще обсъдим те иначе след половин час. От Остин. Благодаря, господин председател. Исках само да добавя към казаното от Остин, че по отношение на техническата помощ, която предоставяме на държавите членки, вече сме съфинансирали 21 скенера и като цяло коментарите, които получаваме са изключително положителни. Има голямо търсене на допълнителни скенери и е, държавите членки е, извличат големи ползи от е, тези скенери. Много важно е да се съфинансират, е, е когато се съфинансират дейности или инструменти, да се събира е, мнението на партньорите на държавите членки.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 работата ви се радва на широко уважение. Знаем, че Олаф много добре се справя с този вид престъпност. Това е вид престъпност, която предизвиква изключително големи финансови щети за Съюза. Сега извън протокола и във връзка с предстоящите точки от дневния ред, искам да попитам, можете ли да ни информирате нещо за текущи разследвания? за които да се знае, че са така, замесени а, марките на големи производители. Защо ви питам? Никого не искам да

Okay, ladies and gentlemen, dear colleagues, let's uh, continue. И така, уважаеми колеги, нека да продължим работата си. Продължаваме с осма точка от дневния ред. Преди да приключим работата по тази точка. Имам следния въпрос. В следващата точка ще навлезем в подробности в Херкулес 3. Но по тази тема искам да благодаря на колегите за предоставената информация за международните преговори. Най-важното, най-интересното, което бе казано, е, че Олаф води преговорите от името на Европейския съюз. И моят въпрос към вас е следният. имайки предвид развитието на преговорите, какво трябва да бъде направено на ниво Европейски съюз, за да се подобри резултата от тези международни преговори? Можете ли да направите кратко обобщение? Какво, например, би могъл да направи Европейския парламент, според вас, по отношение на а, работата си с комисията и с съвета, за да може действително тези международни преговори да доведат до успех? И ем, ви давам думата и за заключителни коментари. Благодаря, господин председател. Ще го направим заедно, ако сте съгласни. Исках да благодаря за вашия интерес и също така за предложената от вас е, подкрепа. Както Остин Ро каза преди малко, се намираме на една повратна точка. През ноември в Сеул, на следващата конференция по тази тема, трябва да бъде подписан този протокол и тогава, до тогава, трябва да подготвим решение от името на съвета и също така ще предложим и вариант за ратифициране на това споразумение от страна на съвета. По отношение на парламента, смятам, че е важно, когато провеждате разговори с национални органи, да обръщате внимание върху протокола, така че и държавите членки да го ратифицират във възможно най-кратък срок. Изобщо при всяка възможност да споменете този протокол, бихме ви били благодарни, ако го направите. А, може би и вие, Остин, можете да допълните нещо. По какъв начин парламентът може да ни подпомогне? Е, Благодаря, Маргарет. Едно от нещата, които попитахте, беше какво трябва да се направи на ниво Европейски съюз. Едно от нещата, които правим, особено в комисията, с колегите от различните служби, защото не само Олаф и Генерална дирекция Санко работят тук, работят по тази тема и много други генерални дирекции. И след това е много важно да подобрим координирането си по отношение на законодателството. Това е важно преди ноември и оттам нататък ще направим оценка на случилото се а, на, и ще видим какво трябва да се приложи по отношение на, на правото на Европейския съюз. Но, както казах, повечето от нещата вече са въведени. И тук искам да повторя нещо споменато от Маргарета. Много важно е, възможно най-много участници да ратифицират протокола, защото колкото повече е, страни има по този договор, толкова по-силен става. Както казах, е, в рамковата конвенция за, тютю, е, за контрола на тютюновите продукти има изключително голям брой а, страни, които са ратифицирали. А, и а, трябва да. И ако можем да разчитаме на подобна подкрепа, това би било страхотно. Както споменах, 40 а, страни по дадена конвенция трябва да ратифицират един протокол, за да може той да стане част от международното право. Затова е много важно тук да се организират нещата така, че максимално бързо, поне на ниво Европейски съюз, да се а, премине към ратификация. Благодаря много. Има друг колега, който иска да вземе думата. Барт Саас. Toen de elektriciteit Исках да си задам въпроса миг преди токът да изчезне. Искат да кажа, че както работата на Олаф, така и всички останали усилия са особено ценни за мен и искам да благодаря изрично на организациите за това. Друга точка за обсъждане по време на изслушването е цялата критика, която предполагам, че моята колега Иванова ще постави. А, но аз искам да повдигна друг въпрос. А, има редица големи производители на тютюневи изделия, с които има сключени договори. 2004 година бяха сключени първите споразумения за проследяване. А, искам да попитам дали се а, правят проучвания независимо от а, договореностите с производителите на тютюневи изделия. А, тук имам предвид а, специално Japan Tobacco и дали има изследвания на практиките в а, тази фирма, защото в Wall Street Journal четох а, статия. Там се казваше, че а, практиките на тази фирма а, се разследват а, в момента заради нарушения. Искам да попитам дали това е така. Защото трябва а, по време на изслушването да се обърне внимание, а, ако този факт а, действително е на лице. И за това искам да попитам дали има а, в ход следствие срещу а, German, а, Japan Tobacco. Председателят, така може да отговори на този въпрос. Thank you very much for that question. I thought... Благодаря много за въпроса. Да, действително има в момента разследване на JTI. Има няколко пресъобщения, които са засегнали тази тема, е, публикувани от Олаф, но не мога да ви дам повече информация, тъй като разследването продължава. Колеги. Благодаря. Има ли други желаящи да се изкажат колеги? Очевидно няма. С това искам да приключа разискванията по точка 8 от дневния ред. И имаме малко време. спетихме 10 минути и преминаваме към следващата точка от дневния ред, нашето изслушване. А, относно възможностите да се подобри борбата а, в защитата на финансовите интереси на Европейския съюз по отношение на фалшифицирането на тютюневи изделия и тяхната контрабанда. Така че нека да преминем към точка 9 от нашия дневен ред. Става дума за едно публично изслушване, тясно свързано, както вече казах, с предната точка от дневния ред – It's not the hearing. Okay, sorry. Извинете. Изслушването всъщност е точка 10 от дневния ред. Извинявам се много. Е, първо трябва да се занимавам с девета точка, именно работния документ, изготвен от Илиана Иванова. И Мартин Цвикер е представителя на Сметната палата, който приветствам тук. Господин Цвикер, добре дошли в нашата комисия и след малко ще ви дам думата. На кого първи да дам думата? Господин Цвикер, имате думата от името на Сметната палата. Благодаря много, господин председател. Да, действително, 9 и 10 точка са много тясно свързани, така че във връзка с тази точка от дневния ред бих искал да представя становището на Сметната палата по програмата Херкулес 3. За втори път съм във вашата, гост на вашата комисия. През април обсъждахме а, становището а, на 17 юли. Това бе публикувано в официалния вестник. Искам първо да кажа няколко думи за предложението и след това ще очертая основните елементи във връзка с становището. Първо по отношение на името. Както виждате от самото име, Херкулес 3 е третата подобна програма. Първата започна, бе въведена през 2004 година и е, Херкулес 3 е, се радва на значително увеличение в сравнение с първия Херкулес от 9,9 е, милиона евро на 50,7 милиона. По отношение на това предложение, комисията избра да се обнови програмата Херкулес 2 с подобрени цели, по-добра методология и по-висока степен на съфинансиране съгласно комисията. Сега по отношение на становището на Сметната палата. Тук има пет основни елемента. Първо по отношение на финансовото въздействие, второ по отношение на предложението да се увеличи съфинансирането, второ рафинирането на показателите за постигнати резултати, четвърто наблюдението и пето управлението на програмата. Първо, финансовите елементи. От 2004 до 2010 година знаем, че е, комисията е подписала споразумение с е, четири 4 международни производители е, на тютюнови продукти, 2 милиарда щатски долара е, е съответната сума, която се покрива и по е, Херкулес 3 44,8 милиона евро ще бъдат е, отделени за борбата срещу нелегалния внос и продажба на цигари. Това се предвижда по Херкулес 3. По Херкулес 2 обаче, е, като цяло, разходите по този елемент са пода... били е, равни на предвиденото от комисията, но е, тук се вижда планиране за 10 милиона по-малко, отколкото са планираните разходи. Сметната палата знае, че държавите членки имат голям интерес да предотвратяват нелегалния внос на цигари. Става дума за загубени за тях ползи от акцизи, които могат да бъдат предотвратени. Същевременно обаче няма яснота за това как точно се разходват средствата, които фирмите получават от производителите на цигари. Така че няма достатъчно добра координация между държавите членки и комисията и в този контекст – според Сметната палата е крайно необходимо да се предприемат спешни мерки по координация и ОЛАФ и държавите членки трябва да осигурят ефективен и координиран подход при администрирането на тези ресурси и на европейско равнище и на ниво държави членки. Втора точка – увеличаване на, на процента съфинансиране. Предложението е, е процента да се увеличи от 50 на 80% а в някои а, случаи, където има основания за това, дори 90%. Сметната палата смята, че максималната сума за съфинансиране по техническите по техническото оборудване трябва да остане на 50%. Целта е да се балансират европейските националните интереси. В крайна сметка държавите членки получават 90,3% от средствата по споразумението. Тоест 1,8 е, милиона милиарда извинете, евро. Сметната палата предлага обаче в е, изключителни обстоятелства максималната ставка на съфинансиране да може да бъде увеличена до 80%, там където и има а, очевидни финансови затруднения в дадена държава членка или пък където рискът от контрабанда е много по-висок. Трета точка. Рафиниране на критериите за постигнати резултати. Целта е да се преодолеят дейности, свързани с измами, корупция и прочие. И за тази цел са необходими определени показатели, за да може да се разбере дали Херкулес 3 постига своите резултати. Четвърта точка – наблюдение и оценка на програмата. До 31 декември 2014 година комисията трябва да представи доклад за а, резултатите постигнати по програмата Херкулес 2. Там трябва да има независима оценка на Херкулес 2, да се направи а, ясна оценка на добавената стойност на Херкулес 2 и според сметната палата на трупаното натрупаните изводи трябва да бъдат използвани, за да се модифицира съответно програмата Hercules 3. И последна точка – управление на програмата. Подходящият орган за управление на програмата е ОЛАФ. Сметната палата разглежда този въпрос от отдавна. От 2005 година Сметната палата е препоръчала а, Олаф да делегира своите управленски функции по тази програма на други органи и да се занимава по-скоро с а, разузнавателната си разследваща дейност, но а, а, през 2011 година се наложи това, тази препоръка да се повтори. Що се отнася до а, финансовия размер, на програмата, тя все пак не е незначителна. И е, два основни коментара в заключение. Трудно е Сметната палата да оцени дали програмата Херкулес 2 е била достатъчно ефективна, защото няма на разположение достатъчно информация. Така че по отношение на Херкулес 3 трябва да се събере по-подробна информация. Второ, по отношение на необходимостта от координация. Струва ми се, че най-важният елемент на една успешна програма е ефективното партньорство и координация с държавите членки. Въздействието на Херкулес 3 ам, в изолация иначе би било много по-ограничено. Това са основните елементи. Очакваме а, дискусията и публичното изслушване. Благодаря, господин Цвикел, че изразихте становището на Сметната палата. Става ясно, че и Сметната палата смята, че трябва да се действа. Сега давам веднага думата на докладващата госпожа Иванова, която ни представи своя работен документ. Благодаря, господин председател. Уважаеми членове на Сметната палата, както бе споменато, програмата Херплес 2 приключва през декември 2013 година и тя трябва да бъде оценена, за да може да се осигури нейното подходящо продължаване. Подкрепям напълно идеята за продължаване и смятам, че е много важно да се разпределят достатъчно средства, за да може да се справим с въпроса, с проблема на нелегалния трафик. При обсъждането на предходната точка видяхме няколко много добри примера за а, това колко сериозен е този проблем и как а, тежко да се отразява на бюджетите на държавите членки. Става дума за загубени 10 милиарда евро. Също времено трябва да се гарантира ефективност на използването на средствата за следващия финансов период и затова подкрепям настояването на Сметната палата да има ясни показатели, за да може да се оценява въздействието а, на проектите, финансирани по тази програма. След а, пър, на първия вариант на работния документ и дискусията в тази комисия има няколко въпроса, които остават без отговор, а именно обхвата и е, оценката на ресурсите. За това подготвихме втори документ, в който се занимаваме с качеството на, на е, разходното на средствата след е, приемането на Херкулес 2 от е, 2004 година и при покриването между Херкулес и други европейски програми. Първо, по отношение на разходите след приемането на Херкулес 2. Както вече казах, има четирима е, производители на тютюнови продукти, които предоставят повече от 2 милиарда евро на европейски бюджет и над 90% от тях отиват в бюджетите на държавите членки за периода 2004-2013 година и целта е да се осъществява борба срещу контрабандата. Както подчертах в първия документ, е много важно да се провери как точно са използвани тези средства от началото на програмата. Последният документ на комисията обаче, за съжаление, все още не предоставя достатъчна информация за това как са разходвани тези средства. И това е уточнено и в становището на Сметната палата. Освен това, информацията за това как държавите членки използват тези средства не е достатъчна и за това не става ясно до каква степен, когато се прилагат програмите на общността, мерките а, за борба срещу контрабандата са взети действително предвид. След това по отношение на техническия елемент на програмата от Херкулес 2 до Херкулес 3 процентът е а, да се увеличи финансовия пакет от 50 на 79%. Става дума за техническата помощ, основно за закупуване на рентгенови скенери. Както бе споменато Малко по-рано закупени са 21 скенера, общата им стойност е 12,5 милиона евро. Също времено Олаф посочва ефективността на тези скенери само в два случая. В случаите на Ирландия и на Малта. Бих искала да се обърна към Олаф и да поискам повече информация. Какво знаете за проектите в другите държави членки? Има ли достатъчно добра подробна оценка на приложението на техническите средства и на ресурсите, които се заделят и от държавите членки за тези дейности? Много важно е да има достатъчно ресурси за борба срещу тези нелегални дейности на европейска територия, както и на източноевропейските е, граници, които са най-уязвимите съгласно проучването, изготвено от KPMG е, наречено Project Star. И накрая, но не на последно място, въпроса за припокриването между Херкулес и други програми, например Олаф, е, Digitax и други. Трябва да се предприемат повече мерки за ефективно координиране. Um, the court also pointed out in its opinion the need for better coordination between tax... Медната палата в своето становище обръща внимание, че между таксут и ОЛАФ трябва да има по-добра координация. Сега призовавам комисията да направи описание на техническото оборудване, използвано от националните служби и закупено с пари на Европейския съюз. Искаме да се запознаем и с последствията от тези разходи за Европейския съюз. И в заключение има въпрос, който бих искала да задам. А именно, става въпрос за финансирането на трети държави борбата с нелегалната търговия трябва да става не само на ниво Европейски съюз или на национално ниво. Ясно е, че трябва да се включат и трети държави. Бих искала Олаф да ми поясни някои подробности във връзка с проекти за финансиране извън Европейския съюз и бих искал да знам по какви критерии се финансират такива проекти в трети страни. Защо задавам този въпрос? Би било интересно да разберем за какви точно проекти става дума, защото според изследването на KPMG някои държави членки са получили 2% от финансирането а, други страни, не членки, са получили 4% от годишните предвидени средства. Освен това има още една, един важен въпрос, господин Цвикъл. А, вече знае мнението на Сметната палата по този въпрос. Това е въпрос за администрирането на програмата. Какви са според вас перспективите? Какви са възможностите за припокриване и получаване на конфликт на интереси? След като ОЛАФ е същевременно и администратор и контролер на програмата, така да се каже. Искам да благодаря, освен това, че днес беше организирано това изслушване. Надявам се, че част част от откритите въпроси ще намерят своя отговор. Председателят, благодаря на колегата Иванова. С оглед на напредващото време бих предложил по, този, по тази точка от дневния ред да се съсредоточим върху самата точка, върху този работен документ и становището на Сметната палата. Всички останали въпроси ще могат да бъдат обсъдени по време на изслушването. Има ли въпроси от комисията? Колега Гайер, заповядайте. Искам да задам въпрос, който касае работния документ. Първо поздравление за добрата работа към докладчика госпожа Иванова. Имам въпрос, който или съвета, или комисията може да отговори. Доколкото съм разбрал договора за Европейския съюз, охраняването на границите е в прерогативите на държавите членки. И съм а, абсолютно за продължаването на програмата Херкулес 3, но живеем в времена, в като а, държавите членки а, ще трябва да финансират а, следващата програма и от различни столици на държави членки на Европейския съюз а, се чуват гласове, които призовават към а, спестяване. А с Херкулес две Европейския съюз поема задача на, Европ... на държавите членки. Съгласен съм, че границите трябва да бъдат охранявани и там, където държавите членки се нуждаят от подкрепата на Европейския съюз, трябва да го получат и това ще бъде резултат в полза на всички нас. Но в тази връзка трябва да се попитаме или трябва да обърнем внимание на това, че Европейски съюз поема задачи на държавите членки. Харчате средства на Европейския съюз и всъщност те се харчат за отговорности на държавите членки. Не знам дали това трябва да се включи в един работен документ, защото в рамките на обсъждането на многодишната финансова рамка трябва да внимаваме какво прави Европейския съюз, за да подпомогне държавите членки. И тъй като от а, различни държави продължават а, оплакванията, трябва да изясним какво точно прави Европейския съюз и на кои места всъщност тя се нагърба с задачи, които са на, а, на държавите членки. Председателят, благодаря. Няма други изказвания и сега давам думата още веднъж на представителя на Сметната палата за отговор на въпросите, които бяха поставени. Мисля, че госпожа Иванова ви зададе някои въпроси, на които може би вие ще отговорите. so Um, kann jemand von der Kommission по-скоро ставаше въпрос за комисията и за а, Олаф. А, давам думата на госпожа Хофман. Благодаря, господин председател. Ще се изкажа първо по последния въпрос, зададен от господин Гайер, който попита дали операциите, финансирани по линия на Херкулец, не са задача на държавите членки. Говорим за охраната на границите. Херкулес се базира на член 325 от ДЕС. Това е членът, в който се уреждат въпросите за борбата с измамите. А това е общностна задача, обща задача на страните членки и на Европейският съюз. Тъй, че не можем тук така да кажем, че това е прерогатив единствено и само на държавите членки. Правилно е и признавам, че има моменти, особено във връзка с техническата помощ, а, в които се стига до припокриване. Но избягваме именно тази възможност, като формулираме много така сериозни мерки за координация в комисията и си сътрудничим много сериозно с колегите от останалите генерални дирекции. Генерална дирекция Право, Таксуд, Генерална дирекция Ром и така нататък. Има и комитети, които се занимават с оценка на предложенията и в тези комитети винаги са представени и колеги от другите генерални генерални дирекции. Т.е. координацията и съгласуването са много тесни, защото ние самите също се грижим средствата, които харчим, да бъдат похарчени целенасочено и ефективно. Благодаря. Председателят. Комисията били желала също да вземе думата? Очевидно не. Заповядайте, имате да допълните нещо ли? Извинете, господин председател, аз току-що говорих и от името на комисията. Филанк. Благодаря. В такъв случай можем да приключим разискванията по точка 9. Желаете ли да направите заключителни бележки? Thank you very much. Um, just on what been said, especially. Благодаря много. Е, бяха казани важни неща. Именно за това казахме, че съфинансирането трябва да е 50 на 50, а, а само в случаи, в които има а, достатъчно основания а, да се променя процента на съфинансиране. А, а пък в сегашното предложение имаме а, предложение да се направи увеличение на 80% а, за всички проекти. В крайна сметка тук говорим за съвместна отговорност. Също но нямаме достатъчно информация за резултатността на проектите а, на ниво държави членки, така че а, смятаме, че е, е важно всичко това да се вземе предвид, за да се постигне по-добра ефективност за напред. Благодаря. Okay, I give uh, the rapporteur uh, wishes to have the floor, please. Благодаря. Давам думата на докладчика. Е, искам, благодаря, искам да благодаря на колегите за коментарите. Е, благодаря на господин Гайер. Не чух отговори на въпросите си, но отново ще ги задам по време на изслушването. Дами и господа, с това приключваме девета точка от дневния ред и можем да продължим с а, десетата точка. Вече избързах и обявих а, тази десета точка от дневния ни ред. А, като комисия по а, бюджетен контрол споменахме вече няколко пъти програмата Херкулес 3 на различни начини за борба с а, а, фалшификацията и контрабандата на цигарени и тютюнови произведения, за защита на финансовите интереси на Европейския съюз. И във връзка с тази тема организираме днешното публично изслушване. Поздравявам нашите гости с добре дошли. А, когато се е, стигне до непредвидени обстоятелства, като например прекъсване на тока, е, времето ни става все по-малко, но искам да подчертая още веднъж, че този въпрос е много важен за нашата комисия. Благодаря на госпожа Иляна Иванова за работния документ, който тя предостави на нашата комисия. Обсъдихме този документ аргументите и допълнителната информация от Сметната палата ще намерят място в последващата дискусия. Ще обсъдим по какъв начин парламентът може да упражни влияние върху развитието на тази тема. След уводните думи на докладчика Тиляна Иванова в първата част на изслушването сме поканили трима специалисти, искам да ги поздравя най-сърдечно с е, добре дошли. Първи ще говори господин Стив Пейн. А, той е директор на междунационалните а, връзки за борба с а, нелегалната търговия. Той е представител на Japan Tobacco International. А, той ще представи опитът а, с а, споразуменията Херкулес 1 и 2 и участието на тютюнопроизводителите. Следващият ни гост е господин Рунас Адоменес. Той е, е аташе по митническите въпроси в постоянното представителство на Република Литва към Европейския съюз. А, той ще представи една интересна гледна точка а, в а, връзка с а, значението на държавите, които представляват външна граница на Европейския съюз и ще представим също така опит на засегнати държави, които са в това положение. И третият ни експерт от този първи кръг на представения е госпожа Розалия Владова. Поздравявам се с добре дошла. Тя е експерт в дирекция Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз. Тя ще даде един поглед върху източните граници на Европейския съюз. Много се радвам, че тя е сред нас. След това ще има кръг от въпроси членовете на нашата комисия, преди да преминем към втората част на изслушването с а, а, други гости. А, поздравявам с добре дошъл господин Петър Келер. Той е ръководител на отдел функции на Централно бюро в областта на защитата на финансовите интереси на Европейският съюз. Всъщност той представлява криминалните служби, германските криминални служби. Следващият ни гост е госпожа Маргарете Хофман. Вече чухме нейно изложение. Тя ще говори още веднъж в рамките на изслушването. Още веднъж искам да ви обърна внимание на времето, с което разполагаме. Искам да помоля всички лектори да се придържат към определеното време. За господин Напен сме определили 10 минути, останалите лектори ще разполагат същото време и първо давам думата на госпожа Иванова като наш докладчик и организатор на изслушването. I I really Благодаря, господин председател. Съвсем накратко, нали целта ни е да спестим време. Е, искам просто да кажа, че съм благодарна на всички, които дойдоха днес в Европейския парламент, за да представят различните гледни точки. Надяваме се, че ще чуем отговорите на въпросите, които сме задали и пожелавам на всички много полезна дискусия. Благодаря ви много за това, че бяхте така кратка и сега нека а, действително да дадем думата на експертите, които се занимават с темите в големи подробности. Заповядайте. Стив Пейн. Uh, Благодаря, господин председател. Имам готова презентация на PowerPoint. Може би разполагате с копия, виждате я и на екрана. Надявам се, че може да бъде показана. Okay, good afternoon again. Um, I'll try and be as uh, succinct as I can. Благодаря много. Както а ни призовахте, ще се опитам да се впиша в времето, което ми е отредено. Съвсем накратко ще представя а, позицията от гледна точка на бизнеса какви са проблемите свързани с контрабандата, къде се намираме днес и как можем евентуално за бъдеще да действаме. Какво се случва в момента? Някои от вас вече са виждали тези цифри. Една от всеки 10 цигари, които се пушат днес са, е, е нелегална, което означава 550 милиарда цигари. А, в глобален план, голяма част от тях в Китай, но все пак 360 милиарда са а, във всички останали държави. А, още по-обезпокоителен е факта, че предвидения ръст на този нелегален пазар е 12% годишно. Всичко това може да се изчисли от финансова гледна точка и означава близо 40-50 милиарда щатски долара, зависимо е, от различните данни, които се използват, но дори е, и е, най-низката граница на този обхват е доста значителна сума пари. Тези цифри не са измислени от нас. А, виждате на екрана източниците, които цитирам. Един от основните двигатели на контрабандата, разбира се, е печалбата. И е, основният насърчителен елемент е данъчното облагане. Данъчно облагане, каквото има в а, е, Западна Европа, а, е, особено в Великобритания и Ирландия, където една котия цигари струва 8 евро а, котията, а пък в Украина, да кажем, цената е само едно евро, на не. Един човек би му хрумнало да пренася цигари от едното на другото място. И има и голямо предлагане и голямо търсене. А, голямото данъчно облагане насърчава предлагането, защото могат да се осъществяват големи печалби, благодарение на избягването на аксизните плащания. Също времено, от гледна точка на търсенето, е очевидно, че потребителите също искат да си спестят някой друг лев и е очевидно, че и от гледна точка на търсенето и от гледна точка на предлагането тази търговия се стимулира значително. Откъде идват всички тези цигари? Виждате картата. Проблемът е глобален. Голяма част идват от Юго-Источна Азия, от Китай. Има голям проблем свързан с нелегални на цигари, идващи от този, тази част на света. Както от Източна Европа е, и Близкия изток. На тази карта не е включена Южна Америка, но имаме подобна ситуация е, като тази в Парагвай. Е... В момента обаче <clears throat> в Китай, е, в Парагвай положението не се отразява така значително на Европа, за това не я включваме тук на картата. И така, какви са тези нововъзникващи заплахи? Основният елемент е, за нас Основният проблем е свързан с е, белите безмаркови кутии цигари, които са нелегални. Защото ако има марка, тогава съответният производител може да предприеме мерки за да спре търговията, но когато а, не се имитира марка, той няма стимул да го направи. На следващия слайд ще видите данни за а, хванат общите количество цигари за потреблението. През последните години виждаме следното. количеството цигари, които се залавят, спада значително. Полагат се много усилия за контролиране на дистрибуторите и на купувачите на цигари и виждате, че има някакъв успех. Същевременно, Отдясно виждате е, примери на цигари, които могат да се нарекат нелегалните бели, т.е. несъществуващи марки. А, техният брой се увеличава безконтролно. От гледна точка на потреблението, ще видите едно извлечение от доклада Стар на KPMG. Има сравнително слабо увеличение на броя цигари, които попадат в контрабандата. През последните 6 години от 56, 58 до 65 милиона. По-притеснителното обаче е в светло-зелено, в дъното на графиката, от близо 0, т.е. 0,6 до 24% е увеличението на, на тази част на скалата и в брой, и в количество. Това са безмарковите цигари. И какво? Се оказва броя на потреблението на тези а, безмаркови кутии цигари а, се увеличава значително и очевидно, че а, останалите намаляват. Има няколко неща, които могат да бъдат направени Въпросът е какво можем да правим заедно. От... Да, днес след да се говори за протокол за нелегалната търговия. Няма да навлизам в повече подробности. Вече имате достатъчна информация. За нас обаче най-важното е да се вземе предвид, е, че този протокол трябва да се прилага наистина към всички производители. Приветстваме инициативата, но тя ще проработи само ако действително, е, е, действително включва всички. Защото ако този протокол не действа за безмарковите цигари, няма никакъв смисъл марките да го прилагат. Трябва наистина всички, от най-малките до най-големите производители да прилагат протокола. Ако ли не, резултатите му ще бъдат доста съмнителни. Какво правим ние? От гледна точка на търговията работим с контрола на разпространителите и а, виждате резултатите. Броя на заловените количества намалява. А, работим по дигитални технологии за проследяване. Работим и по отношение на информирането на общественото мнение. Голяма част от моето време е посветено на работа по информирането на потребителите, за да знаят те откъде идват тези цигари и къде идват, отиват печалбите от тях. Важно е да се работи и с правоприлагащите органи, и с останалите заинтересовани е, лица и останалите производители. И сме готови също така да предприемем и правни мерки. Това е, което правим ние. Какво бихме искали да се прави в допълнение на това? Ами първо да се увеличи правоприлагането. Е, важно да се предприемат повече мерки, да се заделят повече служители, да има повече техническо оборудване. След това, по отношение на присъдите, е, да се дадат е, по- тежки присъди не струва повече пари. И какво виждаме? Залавят се а, големи количества цигари а, и накрая а, присъдата е твърде малка. А, така няма да се постигнат резултати. Трябва да се увеличат глобите. А, Контрабандата на цигари е не по-малко сериозна от контрабандата на наркотици или трафика на хора. Увеличаването на информираността. Това е нещо, по което работим в момента и трябва да работим още по-сериозно заедно с правителствата и неправителствените организации и, извинете, правоприлагащите органи е, работим е, и по източните граници, и е, в Северна Африка, и в Близкия изток. И трябва да продължим да работим с тези региони и трябва да работим и с Китай, за да може да се разреши този проблем. И накрая, нещо, което за мен е много важно, да се унищожат всички заловени продукти. Изглежда, че този елемент – унищожението на заловените продукти се смята за нещо естествено, но на практика се е оказва, че част от тези продукти отново отиват на пазара и след това ги залавяме повторно. Така че е много важно наистина всичко, което се залови да бъде унищожено, независимо от това дали е достоверен продукт, фалшифициран продукт или безмарков продукт. И така, отново казвам, че ще сме, че сме готови да направим всичко възможно, за да подкрепим усилията, които се полагат. Благодаря ви много за тези уводни думи, господин Пейн. Както казах в началото, може би е най-добре господин Адоменас да се изкаже незабавно след вас и след това, след като тримата експерти се изкажат, да обсъдим нещата заедно. Welcome to the Budgetary Control Committee and the floor is yours. Uh, you get the microphone in front of you. Uh, thank you, Mr. Chairman. Благодаря, господин председател. Здравейте всички! Искам първо да ви благодаря за поканата и възможността да участвам в това публично изслушване. В днешната си презентация ще се спра на опасностите, проистищ проистичащи от контрабандата на цигари, преди всичко за Литва. Ще ви разкажа как се борим против това явление, както и ще ви разкажа за опита на литовските митнически власти в рамките на програмата Херкулес. Също така ще кажа няколко думи за това как може да се подобри сътрудничеството на източните граници. Също така няма да ви спестя и някои статистически данни за резултатите от борбата срещу контрабандата с цигари. Ще говоря и за допълнителните ползи от тази борба. Накрая, разбира се, ще завърша с изводи. какви опасности проистичат от контрабандата на цигари за Литва. Знаете, че Литва е малка страна, има външни граници с Русия и Беларус които пък страни са едни от най-големите производители на нелегални цигари или на цигари за нелегалните пазари в Европейския съюз. Също и ножицата между цените в Европейския съюз и тези страни е много голяма, което води до допълнителни е, количества контрабанда. Трябва да се има предвид, че и економическата рецесия също допринесе за увеличаването на контрабандата на цигари. Има безработни, особено в пограничните райони, които се занимават именно с контрабанта на цигари, за да печелят от тази нелегална дейност. Тук виждате карта на Литва и нейните съседни държави, сините стрелки символизират посоката на каналите, по които цигарите влизат на пазара на Европейския съюз. 31% от конфискуваните цигари се конфискуват на границата при Калининград. а 52% на границата с Беларус. 40% от конфискуваните цигари на тези две граници са марка Джин Линк. Произведени са от руска фабрика, руско предприятие с седалище в Калининград. Нарича се Балтийская табачная фабрика. Така че ако погледнем по-внимателно, ще видим, че повече от 60% от конфискуваните от литовските митници цигари са били предназначени за пазарите в други държави членки, например Великобритания, Германия, Полша и прочие. С други думи, литовските митничари наистина така поемат голям удар защото те охраняват външна граница на Европейския съюз и предпазват други държави членки от нелегалния внос на цигари в техните пазари. Казах ви за голямата разлика в цените и тя води до увеличени количества контрабандни цигари защото тази контрабанда дава възможност за огромни печалби и е много привлекателна като дейност за организираната престъпност, но и за обикновените хора. А, тази търговия може да донесе до 1000% печалба. Като тук играе роля не само разлика, ценовата разлика, трябва да се има предвид, че и санкциите, които се предвиждат, са много малки в сравнение с другите видове контрабанда, например на оръжие или на наркотици. Нещо, което допълнително е, придава привлекателност на контрабандата с цигари публи, обществената нагласа по отношение на контрабандата на цигари е по-различна естествено от нагласата спрямо контрабандата на наркотици, оръжия и така нататък. Какъв подход имаме към тези а, рискове? Първо разбира се, борба с контрабандата на цигари, но тази борба може да се провежда по различни начини. Можем да се съсредоточим върху самата контрабанда. Друга възможност е намаляване на цените на цигарите. Знаем, че нелегалната контрабанда се увеличава. И докато разликата в цените е толкова голяма, тази контрабанда ще продължи да се увеличава, което означава, че митническите служби ще трябва да влагат все повече ресурси в борбата с този вид контрабанда и безкра... спиралата ще е безкрайна. Ето защо Европейският съюз взе решение да се бори с тази контрабанда, а пряко отговорните органи за борбата са митническите. как процедираме? Има редица фактори, които са от решаващо значение за ефективността на борбата с този вид е, престъпност. Първо човешките ресурси, техническото оборудване, информационните технологии, сътрудничеството с съответните власти в другите държави членки и, разбира се, финансови ресурси. Има две различни, два различни начина, по които митниците могат да се борят с контрабандата. Първо, митнически проверки на самите граници, извършвани от униформени митнически служители, както и проверки, извършени от мобилни екипи във вътрешността на територията на страната. Другата възможност са разследванията и извършването на наблюдения. особено когато става дума за групи от организирани престъпници или едромащабна контрабанда. Как можем да увеличим ефективността? Ако искаме да я увеличим, трябва да увеличим и персонала, да го обучим, да го мотивираме. Освен това трябва да се борим и с корупцията и да я предотвратяваме. Също така е необходимо да има в достатъчна степен модерна техническа, модерно техническо оборудване. С други думи, непрекъснато трябва да актуализираме техническото си оборудване, включително и това от областта на информационните технологии. Не по-малко важно е сътрудничеството с митническите администрации на другите държави членки, както и на трети страни. Също така трябва да се гарантират достатъчно прични средства за митническите органи, за да могат да провеждат тази борба, но ще се върна след малко на този въпрос. Сега да преминем към някои данни във връзка с опита на литовските митнически служби в рамките на програмата а, Херкулес, защото преди малко беше поставен въпросът за какво харчат държавите членки средствата получени по линия на Херкулес. Що се отнася до литовските митнически органи, наскоро митниците а, закупиха мобилни рентгенови скенери в, на стойност 1,8 милиона евро, половината от сумата дойде именно по линия на Херкулес 2, а другата половина беше финансирана от литовското правителство. С други думи, Литва влага своите е, е средства 100%, след което им се възстановяват 50%. В рамките на Херкулес 2 беше реализиран и проект на митническите служби в Литва за модернизация на система за разпознаване на регистрационни табели на моторни превозни средства. Цялата програма беше на стойност 353 000 евро в рамките на Херкулес 1 литовските митници закупиха средства за събиране на, деле, на доказателства на стойност 92 704 евро. Как може да се подобри сътрудничеството на източните граници? това е и допълнителна възможност за използване на парите по линия на Херкулес. Ето пример в това отношение. Митническите органи на Естония, Латвия и Литва реализират общ проект съвместен, за разработване на национални системи за обединяване в единна система на трите национални системи за разпознаване на регистрационни табели на автомобили. Той ще има една обща база данни и достъпът до нея ще е облегчен като разбира се трябва да се гарантира постъпването на съответните данни в тази база данни. Този проект беше съфинансиран по линия, по линия на Ерхеркулес 2. Бюджетът му общо е 250 000 евро. А сега резултатите от борбата с а, контрабандата. През 2010 година литовските митници са конфискували 211 милиона къса цигари, а през 2011 112 милиона къса през 2011 година сме конфискували и 70% необработен тютюн, т.е. количество, което би било достатъчно за производството на 100 милиона къса цигари. Освен това бяха обезвредени две големи групи организирани престъпници те бяха и задържани от е, криминалните митнически служби. И благодарение на тези конфискувани количества, както и на други дейности, легалната продажба на цигари в Литва през 2011 година е повишена с 13%, а събираемостта на акцизите се увеличила с 16%. Тук виждате примери за такива заловени количества, които са били констатирани, например, тир, който превозва нелегални цигари, обаче има и обикновени граждани, които участват в а, този вид контрабанда. Виждате някои примери за скривалища, в които могат да се а, превозват такива количества на легални цигари през източната граница. Сега да минем към страничните, така да се каже, ефекти от ефективната борба с контрабандата на цигари. Ако борбата е станала по-ефективна и ако сме успяли да инвестираме повече в борбата, с помощта на по-добро техническо оборудване. Това ни е довело до повече ефективност, повече задържани количества. Разбира се, че са необходими повече разследвания, повече производства. Всичко това води до увеличаване на разходите на национално ниво. Ето защо литовското правителство реши, т.е. извинете, литовското правителство реши, че няма да препродава продава конфискуваните количества цигари, а ще ги унищожава за разлика от другите видове контрабандни стоки, които биват задържани. С други думи, колкото повече цигари биват конфискувани, толкова по-скъпо става тяхното унищожаване и административното, административните разходи се увеличават. Помислете разследване, транспорт, складиране, самото унищожаване и така нататък годишните разходи на литовските митници за поддържане на складове от типа F е, възлизат на 695 000 евро годишно. Знаете, складовете от типа F са митнически складове, използвани единствено и само за конфискувани стоки. And, uh, count, uh um, the spending on national level has to be increased. Ако вземем предвид тези разходи на национално ниво, това автоматически води до изискване за увеличаване на тези разходи, ако искаме да бъдем по-ефективни. Давам пример. Купуваме скенер, той няма да работи сам. Трябва да се назначи оператор, за да гарантираме 24-часова употреба на този скенер. Това са 4 смени по двама души плюс един резерва ако искаме скенера да се използва по предназначение. Ако искаме да бъдем още по-ефективни, ни трябва 4 смени по 3 служители. След като сме инвестирали вече за техническо оборудване, трябва да инвестираме и в персонал, за да бъде то ефективно използвано. Това означава повече пари. а и повече пари за заловените количества и тяхното унищожаване. Което ме води и до заключенията ми от гледна точка на националната митническа администрация е необходимо подпомагане в рамките на Херкулес, преди всичко за съфинансиране на закупуването на апаратура. Знаете, знаем, че Европейската програма не може да се използва за финансиране на човешки ресурси или административни разходи. други думи, основната цел е, е закупуването на съответната подходяща техника. Освен това бихме предложили съфинансирането да се повиши до 80% и това е разумно, защото вече казах, че и на национално ниво разходите растат. А съвместните проекти могат да бъдат пример за подобряване на сътрудничеството на митническите органи в бъдеще. Всичко останало, разбира се, е работа на държавите членки. В техни ръце е да представят нови идеи за съвместни действия в рамките на борбата с контрабандата на цигари. Сега ви благодаря за вниманието и с удоволствие ще отговоря на вашите въпроси. We see there are many aspects uh, and uh, благодаря ви много, господина Домена. Се виждаме, че има много елементи и действително е, не е лесно да се представят те в кратко е, време. А, сигурен съм, че ще има много въпроси и за да организираме дискусията по-стройно, Да. И за да организираме дискусията по-стройно, давам веднага думата на госпожа Розалия Владова. Приветствам ви в Комисията по бюджетен контрол. Имате думата. Thank you very much, Mr. Chairman. Благодаря, господин председател. Добър ден, дами и господа. За мен е удоволствие да представя пред вас днес опита на българските власти в борбата срещу нелегалния внос на цигари. Както знаете, това е сериозен проблем за всички държави членки на Европейския съюз и е необходимо да си сътрудничим, за да се борим срещу този проблем. В България се борим за защитата на целия вътрешен пазар на Европейския съюз. Е, е, борим се да осигурим сигурност а, и безопасност за гражданите и да се а, справим с всички митнически престъпления. Нека първо да ви дам малко информация за настоящото положение и оперативните трудности в България. Както виждате на графиката, цигарите се произвеждат основно Украина, Беларус и други съседни страни. След това се изнасят за близкия изток и оттам те влизат на вътрешния пазар на Европейския съюз или се опитват да го направят или през средиземноморските пристанища или през най-близките страни с външни земни е, граници. Как, е, сухопътни граници. Виждате, че България е заобиколена от страни, в които цените на цигарите са по-низки, отколкото е, средните за Европейския съюз. За това страни като България често се използват за точки на внос. Виждате положението на България как е, тя заобиколена от страни, е, откъдето идват ефтини цигари. Голяма част от цигарите се, се внасят в България е, през гръцки пристанища и след това пътуват за останалата част на Европейския съюз. България а, е, си дава сметка колко сериозен е този проблем за Европейския съюз и полага сериозни усилия. Виждате, увеличението на заловените цигари в България от 19 милиона къса на, през 2007 година до 249 милиона 2010 година и 124 е, милиона само за първото полугодие на 2011 година. Предприемат се мерки за по-добро координиране и сътрудничество между държавите членки чрез административно сътрудничество и регионално сътрудничество. Е, целта е да има по-добър обмен на информация и по-висока прозрачност. Имаме и съвместни операции, в които участват регионални и местни органи, от различни държави членки. Именно в тази връзка Олаф играе много важна роля, тъй като е основен елемент в координацията. И тук е, искам да предложа няколко мерки за увеличение на ефективността на борбата срещу контрабандата на цигари. А те са следните международно сътрудничество и сътрудничество между различните органи в реално време. Трябва да се оптимизиране на вътрешната организация, по-бързо време за реакция, осигуряване на административен капацитет, за да има по-добро функциониране и по-силен контрол и накрая и не на последно място технически средства от последно поколение, които да намалят значително въздействието върху потребителите на тези нелегални продукти. Програмата Херкулес е пряк резултат на усилията на Европейския съюз да подпомага държавите членки в тяхната борба срещу контрабандата. В резултат на тази програма България бе ръководител по няколко програми за обмен на познания и е, през 2007 година започна първия си съфинансиран проект за 85 000 евро. Въздействието на програмата обаче е, все още е ограничено в България поради ограничените бюджети и ограниченията свързани с програмите има проблем свързан с високата цена на техническите средства. Много трудно е за е, българското правителство да предостави 50% от финансирането за технически средства, струващи милиони евро. Така че, нека да представя следните препоръки за подобряване на капацитета на програмата Херкулес за следващия период, т.е. от 2014 до 2020 година. Първо, много важно е да се обърне особено внимание на необходимостта от подходящо оборудване, защото само така се увеличава на увеличават нивата на а, залавяне и превенция. Също времено, като се увеличи е, процента на съфинансирането е, идващо от програмата Херкулес, страните с е, ниски бюджети, като България, ще могат да закупят важни технически средства и така ще могат да залавят повече цигари. Друг важен въпрос е да се създадат критерии, свързани с геолокализационни системи, и да се е, направи оценка на границите по отношение на тяхната уязвимост. Видяхте вече как е, стоят е, географски нещата. Много важно е цигарите да бъдат спрени преди да прекосят границите на Европейския съюз. Ако има достатъчно добре обучен персонал и е достатъчно добри технически средства, ще е много по-лесно и, ще се... и няма да има а, нужда от толкова големи разходи за проследяване в европейската територия. В заключение бих искала да кажа, че нелегалната търговия на цигари е сериозна заплаха за всяка една държава. За да се справим с нея е необходимо съвместно да работят компетентните национални органи, тези от съответните съседни страни и всички европейски държави членки. Ако се увеличи съфинансирането за 80% за България, това ще осигури по-добро, по-добра защита за европейските финансови интереси и ще увеличи контрола на границите и на пренасените през тях цигари. Благодаря за вниманието. Благодаря много, госпожо Владова. С вашето изказване приключи първия кръг от изслушването. Давам думата на колегите за коментари и въпроси. Госпожа Иванова. Благодаря, господин председател. Виждал, че вече 6 часа би трябвало вече да сме приключили с този дебат, затова съвсем набързо. Един въпрос към господин Пейн. А, Japan Tobacco е една от четирите фирми, която ам, е подписала споразумение, свързано с финансирането на програмата Херкулес. Каква е вашата оценка за ефективността на програмата Херкулес до тук? И каква е вашата оценка за цялостното ниво на сътрудничество между фирмите производители на тютюнови изделия и комисията? Смятате ли, че сътрудничеството е задоволително? Разполагате ли с информация за средствата по Херкулес, които се отделят за различните държави и членки? Споменахте няколко мерки, свързани с борбата с нелегалната търговия. Говорим сега за продължаването на програмата. Какво според вас е най-ефективното нещо, което може да се прави за тази цел чрез Херкулес и какви са конкретните ви препоръки за следващата програма за Херкулес 3. Имам и един въпрос към господин Адаменас по отношение на Литва. Не съм запозната с темата, с, този въпрос. Получава ли Литва допълнителни средства, които идват пряко от споразумението с, финанс, с производителите на тютюнови изделия и ако да, какви точно дейности се финансират от тези проекти? Благодаря, каза председателя. Има други колеги, които искат думата. Нека да съберем всички въпроси и след това ще чуете отговорите. Ян Мултер. Благодаря. Имам два кратки въпроса. Намираме се на заседание на Комисията по бюджетен контрол – и нашата задача е да контролираме какво се случва с европейския бюджет. Имате ли е, конкретни впечатления за това? Колко големи са загубите за европейския бюджет? И също времено е, знаете ли е, какви са средствата, които европейския бюджет влага за борбата с нелегалната търговия на цигари? Втори въпрос. Координиране на европейско равнище казвате, че е необходимо. Добре, но кой трябва да отговаря за това? Евроюст, Европол или новият европейски прокурор? Виждате ли тук... А, а, усеща ли се тук липсата на европейски прокурор? Госпожа Гресле, благодаря на докладчика за това, че успя да организира това изслушване. Всички останали предложения бяха отхвърлени, въпреки че имаше опасност а, поради липса на а, електричество да загубим време и да пропадне това изслушване госпожа Греслек. За, а, за малко ще да пропусна нещо. А, имам въпрос. защо комисията отказва да поема разходи по управление в рамките на програмата Херкулес? Искам да обърна внимание, че получаваме огромна сума 2 милиона евро от Джапан Тобако. и се питам колко трябва да са търпеливи тютюнопроизводителите, а, за да продължават да работят с нас, да, да се спазва това споразумение. Така че а, смятам, че трябва да се а, запише, че могат да бъдат поемани в рамките на програмата разходи, свързани с персонала. Въпрос към представителя на Japan Tobacco а, поради големите разлики в цените, почти може да се качи човек на самолет и да пренесе цигари от една държава в друга. Знам, че между Балтийските държави или Ирландия и Обединеното кралство вече съществува такъв вид бизнес. А, именно легалното пренасене на цигари, които могат да бъдат продадени в съответната държава. А, и въпрос към а, госпожа Владова и господин а, Пейн. А, има изследване на KPMG, в който се споменава проблем, който съществува в а, България. В а, България много беше направено за решаването на проблеми, свързани с контрабандата на цигари. А, искам да попитам как виждате бъдещото развитие на нещата. Споменахте, че количеството контрабандирани цигари доста е спаднало а, 2011 година. А, дали това може да бъде наречено успех за българските служби и тяхната борба с контрабандата? Председателят. Благодаря много. Бих искала да ви помоля да отговорите възможно най-стегнато. Господин Пейн, да, действително доста въпроси бяха зададени. Ще се опитам да обобщя отговори. По отношение на средствата по програмата Херкулес не мога да ви дам не мога да ви дам подробности, защото всъщност ние не участваме. Не сме включени. Нямаме каквато и да била яснота къде точно отиват средствата. По отношение на сътрудничеството, да, Работим в много тясно сътрудничество, работим в тясно сътрудничество и с ОЛАФ, и с другите прилагащи органи и резултатите са добри, но винаги може да се работи и още по-добре. Но действително, работим добре. Що се отнася до мерките и препоръките, както казах вече е, на има е, неща, които могат да се направят. Има един цял слайд, който е, показах с препоръки. Има и елементи, които е, не струват какво, каквито и да било пари. Също времено се говори за суми, които отиват за техническо оборудване, но можем да говорим за поддръжба на оборудването, за обучение на е, работещите с него. Така че това са все важни елементи. Друг важен въпрос е, бе направен по отношение на България, а именно фактът, че географското положение поставя някои страни пред много по-голям риск от контрабанда. И двамата оратори, които говориха след мен, казаха, че е, цигарите идват а, в тях, влизат първо в тяхната страна и после бързо биват предвижени към други страни в Западна Европа. А, защо? Защото в Германия, Великобритания и Ирландия а, цените са много по-високи. Така че на практика в е, тези две страни се извършва функция, която е, е свързана с защитата на целия вътрешен пазар. И другият е важен въпрос по отношение на цифрите, свързани с загубите, те бяха цитирани в моя документ и са от Евромонитор. По отношение на органите, прокурори и прочие, когато работим с ОЛАФ и всички останали агенции, е ясно, че винаги трябва да координираме дъността си с местните органи, защото само те имат а, право да действат на място, да арестуват и прочие. Разбира се, има и случаи, в които има федерални органи, които имат право да арестуват. Може да се работи и с тях, но тогава вече навлизаме в съвсем друга територия. Струва си да се обмисли дали да не се занимаем с това. И е, последния въпрос е, по отношение на нискотарифните авиолинии. Да, има много хора, които се качват на самолета. На сефтин билет купуват е, много цигари и след това ги продават в а, Западна Европа. Ако тези цигари се купуваха само за лична консумация, добре. Но а, проблемът е, че има организирани престъпни групи, които плащат билети на големи групи по 20-30 души, е, качват ги на един самолет, който лети до източна Европа, купуват е, хиляди кутии цигари, ам, връщат се е, в същия ден и ам, предоставят цигарите на, на чакащите ги там представители на а, престъпната група. Председателят. Ам, извинявайте, направих а, е, а, е, грешка. Господин Гайер също бе поискал думата. Изглежда, че съм го пропуснал. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Аз се сблъсквал съм се със случай на контрабанда по почтата да знаете, че има и такъв начин. Декларираш се дадена стока като подарък и се изпращат цигарите в други страни. Аз по заобиколни пътища се сблъсках с този случай някой беше изпратил за благодарност за гостоприемството на ирландски приятели цигари. Ирландските митници бяха конфискували цигарите, защото са много по-скъпи на ирландския пазар. Та, въпросът ми е друг. как нашите оратори е, оценяват потребностите, които съществуват по границите. Сега говорим за Херкулес 3 на базата на член 325. Говорим за е, финансовия пакет по линия на Херкулес. Как оценявате горе-долу, как преценявате като какви са, а, каква е необходимост от средства. Да вземем за пример България, просто за да ни дадете представа а, от, кол, от какво, от колко пари имат нужда граничните служби. Like uh, Благодаря много. Надявам се, че двамата други участници могат а, да включат отговори и на този въпрос в своите изказвания. Господин Адомена. Заповядайте. Благодаря за въпросите. По отношение на последния въпрос за финансирането в моята презентация разказах как сме използвали програмата Херкулес за закупуването на един мобилен скенер. В момента в Литва имаме 6 скенери общо. Все още не са достатъчни. имаме 8 гранични пропусквателни пункта с трети страни. има и пункт за железниците. Там има един стационарен скенер, един такъв скенер вече е инсталиран. Необходими са още три скенера за железници. също така, мобилните скенери могат да се местят от едно място на друго имаме и стационарни скенери на едно от пристанищата, така че необходими са ни повече инвестиции. Но, както казах, в крайна сметка, когато се инвестира в ново оборудване, стават необходими и повече човешки ресурси. А те ще трябва да бъдат финансирани от националните бюджети. Става дума за заплати и други разходи. Може да има и идеи от различни държави членки за това как можем да си сътрудничим. Например, с Латвия и Естония си сътрудничим за координация на базите данни и прилагаме последните и най-нови идеи за подобряване на ефективността. Надявам се, че с това съм отговорен на въпроса. Сега по отношение на въпроса на госпожа Иванова за сумите, идващи от производителите на цигари. Да, Литва получава такива суми, съгласно споразумението Европейс... между Европейския съюз и производителите на цигари. А, не помня точните цифри, но реално няма европейски норми за използването на тези средства. След като средствата се прехвърлят към националния бюджет, кой, трябва да се има предвид, че той тъй иначе финансира дейностите на митниците. Така че тези пари не се губят, а се използват в по-общ план за финансиране на дейността на митниците, за заплати, за поддръжка на складовете – Това са все разходи, които се покриват от националния бюджет, в който влизат средствата от производителите на тютюн. По отношение на координацията и разследването – Според нас има няколко възможности за сътрудничество. По отношение на правоприлагащите органи можем да използваме Европол, можем да използваме Евроюст, можем да работим в пряко сътрудничество с конкретни европейски държави членки. И още нещо – В днешно време не достигат средствата от Европейския съюз за съвместни дейности между митническите органи, които са свързани с правоприлагането. Има някои съвместни операции. организирани от европейски държави членки, те обаче често се финансират от други инструменти на ОЛАФ, но има други е, операции, които не могат да се финансират от ОЛАФ и от комисията. И е, все още не ни достига средствата за правоприлагане. Което е важно във връзка с договора за функционирането на Европейския съюз. Благодаря, госпожа Владова. Искате ли да отговорите на някои от въпросите? Да. Нека първо да отговоря на въпроса за необходимите средства. Тук ще ви предоставя малко информация, свързана с техническото оборудване, което е закупила България през 2009 година финансирано по споразумението с производителите на тютюнови изделия и комисията. Закупили сме един мобилен скенер, който може да бъде използван навсякъде в България. Използваме още два а, стационарни скенера – а останалите гранично пропусквателни пунктове не са защитени. Това означава, че наистина ни е необходимо техническо оборудване за тези пунктове. Защото нашите граници не са само морски. Част от границата ни е по протежението на река Дунав, а на юг граничим с Турция, която е един от основните канали за контрабандата на цигари. Що се отнася до падането на качеството на контрабандираните цигари, както вече казах, През 2011 година това, което видяхте на графиката, беше а, количеството на заловените цигари а, само през първата половина на 2011 година. На практика количеството на, вне, на нелегално внесените цигари се е увеличило – Виждате, че се сблъскваме с сериозни проблеми. Просто персоналът, който се занимава с контрола на границите, не достига. Необходимо е да се организират обучения за служителите, необходимо ни е и техническо оборудване. Що се отнася до загубите от бюджета? Както казах, е, вноса на нелегални цигари е, заплашва всяка една държава членка. Става дума за сериозни загуби не само за националните бюджети, но и за цялостният бюджет на Европейския съюз. Не мога да ви дам повече информация за цифрите в момента, но се надявам, че ще вземете това предвид. Благодаря. Благодаря. Надявам се, че ще успеем да приключим изслушването си днес. Е, имаме само 10 минути. Бяхме планирали 45 минути за втората част. Но може би някои от въпросите, които не получиха отговор, могат да да бъдат зададени на доктор Келер, а пък госпожа Хофман може да направи заключителните коментари. Благодаря, господин председател, госпожо Иванова. За мен като трети експерт от държава членка на Европейския съюз имам трудната задача да бъда кратък и да също време да бъда изчерпателен. Затова реших, че ще подбера отделни слайдове от презентацията, която бях предвидил. И ще осветля някои от вече обсъдените въпроси от немската перспектива и ще се опитам да внеса яснота. Аз имам други данни, с които мога да започна. А, знаете, че а, митническите служби в а, Германия а, имат а, специална служба, която а, отговаря за събирането и оценяването на данните. А, тази, това звено също прави съответните анализи. За това в Германия можем да говорим за количествата цигари, които са установени. Това ни дава общ поглед върху ситуацията относно контрабандата на цигари. По отношение на тези установени количества, с течение на годините установявахме все по-голямо количество това говореше за все по-голяма заплаха от страна на контрабандата на цигари. И тъй като моето звено, моята служба се занимава с, а, с разследване на определени случаи на контрабанда, а, нашата цел при а, работата ни е от една страна да разследваме начините за контрабанда и от друга страна да противодействаме пряко на контрабандистите. Мога да ви дам информация за загубите за бюджета в Германия 419 милиона за последната година в Германия. Тази цифра е относителна, защото тази цифра включва и европейските данъци и такси и тя се различава от а, цифрата за, специално за Германия. А, както се спомена и от а, другите държави членки, а, говорим за различни начини за контрабанда на цигари и фокусът на контрабандата малко се измести в последните години. Най-старата форма на контрабанда, която не е толкова значима в момента, е а, контрабандата на оригинални цигари, на оригинални производители – тези цигари се произвеждат по легален път в а, различни държави и по различни пътища, по въздух или по почтата се озовават в Германия през а, границите. Тези цигари може да са произведени легално и в а, други държави членки и да са внесени в държави, където цените на тютюневите изделия са по-високи. В този случай ние можем да се попитаме дали а, хората, които купуват а, цигарите, предназначени за експорт, са едни и същи, дали има едни и същи пратки и дали подобни пратки са установени в други държави на Европейския съюз. И тук а, мога да кажа гордо, че а, производителите на тютюнови изделия доста подпомагат нашата работа. Втората форма на контрабанда, която беше много разпространена преди години и в момента не е чак толкова актуална, а, това са фалшифицираните цигари на маркови производители тук виждате наподобяване на опаковката на цигари от а, известни производители, а, за да проверим дали става дума за фалшификат. А, ние използваме а, различни видове светление, ултравиолет, за съжаление, разследване на подобни случаи при производителите не е възможно, защото цигарите се фалшифицират и се произвеждат някъде, в някоя точка на света и след това се внасят в Германия. Тук подхождаме последния начин. Установяваме формата на контрабанда, за каква форма се касае, а, дали има подобни фалшификати в други европейски държави, и дали в останалите европейски държави се използват а, подобни средства за установяване на фалшификати. Тук също се стремим да установим престъпните организации и директно да им противодействаме. При усилията, които се полагат в държавите членки, но и от страна на комисията, а, за защитата на легално произведените цигари, можем да кажем, че нашето сътрудничество е много добро. Така че фалшификатите са доста по-вредни за потребителя, отколкото нормално, легално произведените цигари и също така веществата, които се съдържат в цигарите, не винаги отговарят на оказаното на опаковката. Най-големият проблем на а, немарковите цигари а, е много актуален в последните години. А, Пока ще ви покажа няколко примера за тези немаркови нелегални цигари. Те се произвеждат на различни места по света, в държави членки на Европейския съюз и в трети държави. Те се произвеждат съвършенно легално. На местата, където цигарите се произвеждат, те се облагат с данъци съвсем нормално според законодателството на държавите и по всякакви пътища. А, тук в този пример виждате пътя на произведените в Дубай цигари към Европа, също така в Украина или още по-на север. Всички тези цигари попадат в Западна Европа, между другото и в Германия. Това са трите вида контрабанда на цигари, контрабандата на оригинални цигари, контрабандата на фалшифицирани цигари на известни производители и контрабандата на неизвестни производители на немаркови цигари. В Германия значението на анализа на пътищата е през особено значение. Ние в Германия обръщаме най-голямо внимание на пътя през море от северната част на Германия, защото другите граници са по-добре защитени. Има обаче и контрабанда, която минава през Германия, за да стигне в други държави. Ние обръщаме голямо внимание на разследването на каналите и също така си сътрудничим с други държави, които да използват нашите резултати и резултатите от нашите анализи когато анализираме пътищата на фалшифицираните цигари, можем да видим, че а, част от каналите се намират и в южната част, е, дори и в западната част на Германия. Т.е. цигарите идват не само от изток. Това означава, че контрабандистите използват а, на практика легалните канали за търговия на цигари. Тук виждате един друг вид а, анализ на данните, виждате а, много разноцветни стрелки и виждате промяна в а, поведението на контрабандистите. Тоест, транспорта на контрабандната стока не се извършва с а, големи тирове, които а, много по-лесно могат да бъдат открити, а по-често се извършва или с а, микробуси, или с а, лични автомобили. Виждате, че фалшификатите и търговията по-съсредоточена в а, области, където живеят много хора, а, има големи градове. Какво може да допринесе Херкулес 3 за борбата с нелегалната търговия? може да се създаде една възможност за събиране на данни на европейско ниво за легално произведените цигари на големите производители. Това е мярка, която ще противодейства на първия вариант, първия канал за а, контрабанда на цигари. Втора идея европейско стандартизиране на начините на проверка на фалшифицирани цигари и обмен на данни между държави членки на Европейския съюз. Това е един вариант за противодействие на първата и втората форма на контрабанда и една последна трета идея. Едно по-добро обработване и събиране, събиране и обработка, анализ на данни при предварително разследване на отделни случаи и също така е, независимо от е, конкретните случаи, наблюдаване на пазара, за да могат да се идентифицират е, основните форми на престъпна дейност, структури на извършителите. Така че, господин председател, ако позволявате, искам да отговоря на въпроса за сътрудничеството между следствените органи. Имам наблюдение от последните години и мога да ви кажа, че имаме прекрасна а, нормативна база за сътрудничеството между държавите членки а, в рамките на ОЛОВ. А, а, имаме разпоредби в рамките на НАПО 2 за сътрудничеството на митническите служби. Не смятам, че трябва да имаме или да създаваме допълнителни организации. Тази нормативна база е достатъчна, за да осигури доброто сътрудничество между службите в европейските държави и членки. Тази правна уредба а, позволява и създаването на международни бази данни. А, това е важно за нас, за да можем да получим една обща картина на ситуацията. А, по отношение на правните органи мога да ви успокоя също, чрез Евроюст има възможност за координиране на усилията на държавите членки и могат да бъдат използвани тези възможности Германия използва тази възможност и смятам, че тя е доста успешна. Дами и господа, господин председател, госпожа Иванова, благодаря за вниманието. Надявам се, че спасих времето от 10 минути и надявам се, че ви дадох някои полезни идеи за вашата бъдеща дейност. Председателят благодаря, доктор Келер, за изключително интересния доклад, който даде отговор на множество въпроси. Обаче времето напредва, преводачите нямат много време, тъй че ще дам думата направо на Маргарете Хофман, преди госпожа Иванова да успее да направи заключението. Благодаря, господин председател. Ще се опитам да бъда кратка. Аз се бях подготвила за 10-минутно изказване. Ще се опитам да го съкратя и ще се опитам да дам отговор на въпросите, които госпожа Иванова даде преди малко. Съжалявам, че не го направих първия път. Не беше нарочно. Естествено, че ще наваксам. Сега позволете ми да мина на английски. Yes, uh... Много интересна беше дискусията днес, получихме интересна информация. И що се отнася до централния елемент Херкулес 3, с това предложение не предлагаме нещо радикално ново, а по-скоро една донастроена, рафинирана версия на предходните варианти на програмата. Говорихме много за контрабандата днес и действително, е, изглежда, че за бъдеще Херкулес 3 ще е още по-важна в борбата срещу контрабандата, отколкото е сега Херкулес 2. Много добре знаете, че тази борба е от важните приоритети на Европейската комисия и тук искам да спомена някои от документите в политиката на Европейската, е, е, прияти от Европейската комисия миналата година, а именно плана за действие за на борбата срещу контрабандата по източната граница и други мерки, които ще бъдат приложени до края на 2013 година. Също времено искаме да подчертая, че Херкулес 3 е свързан с цялостния финансов интерес на Европейския съюз и от гледна точка на приходите и от гледна точка на разходите. Така че програмата Херкулес не е само свързана с защитата на приходите не е добре да я възприемаме само за борба, която има за цел да се бори срещу нелегалния, срещу контрабандата. Сега съвсем накратко. Моята задача бе да говоря за основните подобрения, така както ги вижда комисията. Първо и най-важното подобрение на целите на програмата, които са доуточнени и се следва да бъдат конкретизирани годишните работни програми. В тези програми ще, е, тези програми ще създадем в тясно сътрудничество с държавите членки и е много важно националните органи да бъдат по-добре осведомени и програмата да бъде възприемана като своя от националните органи. Имаше е, предложения, свързани с е, показателите за постигнати резултати, с наблюдението и оценката на програмата и действително, ако направите е, сравнение с предходните варианти на програмата, ще видите, че всички тези елементи са подобрени. Разбира се, ще вземем предвид и вашите коментари по този въпрос. Един важен въпрос на новата програма е опростяването на процента на съфинансиране. И сега се работи и с ставка от максимум 80% за съфинансиране – е, до 90% в а, е, изключителни случаи. На практика това означава, че съфинансирането за техническа помощ се увеличава от 50 до максимум 80%. Днес обаче е, чухме и изказванията на колегите от България и Румъния, според които това е разумен подход и се надяваме, че по този начин ще помогнем да се решат някои от трудностите, с които се сблъскват някои от държавите членки. И накрая нека да направя коментари, свързани с зададени е, въпроси и изложени опасения, е, повдигнати от е, госпожа Иванова и Сметната палата по отношение на информацията, която се предоставя от държавите членки. Трябва да се прави разграничение тук. От една страна има информация свързана с ефективността на програмата. Имаме такава информация. Нямам време да навляза в подробности, обаче, но ако има време, можете да дадете думата на колегата по въпроса. Информация имаме. От там нататък попитахте, може ли да се предоставя финансиране на трети страни. Тук трябва да разясня малко нещата. Канада беше в списъка, просто защото имаше един търг. Търг, в който една канадска фирма спечели а, и имаше възможност да предостави а, база данни. А, по същия начин и Швейцария е включена, а, тъй като имаше а, е, нужда да се а, е, финансира работа в Женева. така че мисля, че по отношение на финансирането на трети държави има малко неясноти тук. Бяха направени коментари от страна на колегите от Литва и България и тук искам да подчертая, че държавите членки могат да използват тези средства, за да се борят срещу контрабандата на цигари, но не са длъжни да го правят. Става дума за средствата, идващи от фирмите е, производителки. Такова задължение няма. Е, и е, продължаваме да си сътрудничим с държавите членки чрез комисията, известна под съкрещението КОКОЛАВ и там се обсъжда приложението на програмата и резултатите, които тя може да постигне в различните държави членки. Вече говорих за възможностите за припокриване с други програми на комисията. Има и специални изисквания, свързани с отчетността. Те са в член 11 на предложението. Комисията и държавите членки имат задължение да осигурят допълване и консистентност между тази програма и останалите програми, финансиране на европейско равнище. И напълно съм съгласна с докладчика, че е необходимо да работят съвместно всички агенции, включително и Европол, Frontex и Евроюст. И тук съм благодарна на господин Келер за това, което каза за ползите от тази координация. А, действително нещата работят добре и се надявам, че програмата Херкулес 3 ще ни помогне да подобрим тази координация, включително по отношение на съвместните митнически операции, обмена на а, информация и прочее. Що се отнася до проекта за европейски прокурор, а, може би сте обърнали внимание а, на изказването на господин Барозо за състоянието на Европейския съюз, където той обяви предложение в тази връзка за следващата година. И накрая в отговор на изказаните от вас опашения за управлението на програмата Херкулес от ОЛАФ като служба на комисията, на нещо, което бе повдигнато и от Сметната палата. Комисията, а не ОЛАФ е, е е взела това решение. Комисията не е приела препоръката на Сметната палата от 2005 година, препоръка повторена миналата година, защото Олаф, според нас, има много добър поглед върху ситуацията. Това е служба, бореща се срещу измамите и е, Олаф се занимава с политиката в областта на измамите, така че те са най-добре поставени да ръководят е, тази програма. Те работят по програмата още от е, феврари е, тази година, по, е, по новът нивия вариант на програмата и всичко е концентрирано в, един, в едно звено. Така че смятаме, че това, както и цялостният опит на Олаф в борбата с измамите, го постави изключително, в изключително добра позиция за управлението на такава програма. Опитах се да бъда възможно най-кратка и бърза. Благодаря, господин председател. Благодаря. Нека сега да благодаря на преводачите за това, че останаха с нас по-дълго. Сега продължаваме заседанието си на английски за заключителни коментари. Остават ни още 5 минути. Благодаря отново.